Bien, mes chers collègues, j'ouvre notre. Скъпи колеги, нека да продължим работата си от вчера. Тази сутрин ще направим подготовка за средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Бих искал горещо да приветствам с добре дошли всички, които се отзоваха на поканата ни за днешното изслушване във връзка с перспективите за бюджета на Европейския съюз за втората половина от МФР. Много дискусии бяха проведени в различните групи, които заседаваха за различните политики на Европейския съюз и сега назря момента за малко по-задълбочена дискусия във връзка с средносрочния преглед на МФР. Резултатите от днешната дискусия ще е, станат обект на доклад, като е, госпожа Тома и господин Олбрихт ще ни представят доклада в комисията на 25 април. Je vous demande de, de saluer l'arrivée de monsieur Нека да приветстваме с добре дошъл Хосе Мануел Фернандеш, който вчера получи награда за най-добър евродепутат за 2016 година в економическата и финансовата сфера. За първи път член на комисията по бюджета бива признат от колегите. Това е свидетелство за отличната ви работа през 2015 година. Точно през 2015 година, когато бяхте с докладчик на проекта за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Бяхте и доклад, извинете, докладчик за бюджета за 2016 година. Аплодисменти за Хосе Мануел Фернандеш. <laughs> Non, mais on peut faire une standing ovation si Може на крака да станем. En tout cas, euh, cette reconnaissance euh, rejaillit sur. Наистина, доволни сме от това признание на член на Комисията по бюджета. Сега нека да чуем двамата докладчици които ще зададат рамката на тази сутрешната дискусия. Кой ще вземе думата пръв? Господин Олбрихт. Ако става въпрос за представянето на половете в бюджета, решихме, че ще започнем с младсинството, т.е. с мен. Но работим заедно с госпожа Тома като работата ни е важна не само за нас, но и за Европейския съюз. Ако позволите, господин председател, ще премина на английски. Смятам, че в случая важно е не само съдържанието, но също и езика, който използваме. Като представители на Комисията по бюджета и като докладчици започнахме да работим по задължителния средносрочен преглед. Като се опитваме да започнем процедурата, без да чакаме позицията на Европейската комисия. Много добре знаем, че в рамките на тази процедура първата стъпка трябва да бъде направена от комисията. Комисията трябва да направи предложение, което да отиде в съвета, след това да бъде изпратено в парламент и тогава ние можем да кажем да или не. Но в комисията по бюджета не желаем да чакаме, а бихме искали да започнем, дори да провокираме много дискусии във връзка с многогодишната финансова рамка. Не случайно в нашата дейност и в нашите документи ние използваме термина преглед, преразглеждане. Ние използваме термина преразглеждане, а комисията преглед. Би било интересно да чуем всички ви днес, защото смятаме, че основната идея е да се направи преглед. А какви ще бъдат заключенията от него? Ако разполагаме с прегледа, с съответния анализ, с актуалното положение за МФР за периода 2014-2020 година, ще трябва да помислим дали трябва да настъпят някакви промени или да запазим рамката такава до края. Имахме различни срещи за целите на мониторинга и се надяваме, че след днешната ни среща ще сме запознати с актуалното положение наистина абсолютно необходимо е да се направят някои промени. Нека да не чакаме. Затова ние използваме термина преразглеждане. Преразглеждане означава, че нещо трябва да се промени в краткосрочен план за 2017, 18, 19 и 20 година. Нещо трябва да се промени също и в рамките на следващата МФР. Затова е интересно да чуем какво е мнението на експертите. И съгласно очертаното положение днес, ще видим какво трябва да се промени в МФР преди да изтече програмния период. Ще помислим също и какво да се промени в системата за периода след 2020 година. Просто исках да ви обясня какъв е начина ни на работа, каква е нашата философия. Не може да избегнем да се направи преразглеждане. Няма да се ограничим до преглед, искаме да има преразглеждане. Смятаме, че е наложително. Ето защо с удоволствие ще чуем вашите коментари, вашите становища за МФР, вашето виждане за втората половина на настоящата МФР да чуем какво смятате, че трябва да се промени или да се коригира спешно, че е в дългосрочен план. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Радвам се, че провеждаме днешното изслушване, защото след прегледа от последните години и различните е, функции, в крайна сметка сега ще трябва да решим дали средносрочния преглед ще се превърне в силния момент на МФР. За тази цел трябва да се върнем към източник, към началото. През 2013 година, когато парламента гласува многогодишната финансова рамка, без да карикатуризираме, можем да кажем, че изключително внимателно постъпихме тогава. Нямаше голям ентусиазъм, имахме МФР с недостатъчно средства, въпреки знаехме, че ще се присъединява Харватия, т.е. въпреки, че знаехме, че ще има нова държава членка. Вече имахме опит от липсата на гъвкавост в бюджета – и знаехме, че основният източник в бюджета са вноските на държавите членки. Те съставляват основния собствен ресурс на бюджета. По този начин се ограничиха и дискусиите с съвета. Тоест, Европейския парламент по това време знаеше, че нещата трябва да се променят. И въпреки това, доста предпазливо, пипайки внимателно, виждате какво залегна в член 2 на МФР, там все пак си дадохме възможност да се направи преглед на МФР, средносрочен план на МФР, но и на някои други достижения на законодателството, като например групата на високо равнище – групата на високо равнище, къд... равнище, където основно се съгласуват позициите, но все пак в тази група се повдигна въпроса за собствените ресурси и въпроса за гъвкавостта. Да, имаше някои достижения, но въпреки това те не бяха чак толкова напредничави. В договора за функциониране на Европейския съюз в член 311 се постановява, че Европейския съюз трябва да разполага с ресурси за собствените си политики. И сега възниква въпроса, ние разполагаме ли достатъчно средства за политиките на Европейския съюз. За МФР 2014-2020 година очертахме някои приоритети, които все още са актуални, като например растеж, нови работни места – т.е. няма да отхвърляме или да преразглеждаме тези приоритети. Сега повече от всякога се нуждаем от тях. Доста усилия положихме със създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Та всички тези приоритети са актуални, но към тях се добавиха някои нови. Като, например, доброволните инвестиции, кризата в Гърция, кризата с мигрантите. Всички тези въпроси налагат Европейския съюз да очертае нови приоритети. Въпреки тези приоритети въпреки тези кризи, ние оставаме в един бюджет, който по никакъв начин не се е променил. Което означава, че днес свободно може да кажем, че Европейския съюз не разполага с достатъчно средства за своите политики. Ще видим какво ще разпишем в доклада за прегледа, но мисля, че господин Обрех ще се съгласи с мен, а и той го каза преди малко, че ще прегледаме възможността за евентуално преразглеждане. Въпреки, че заместник-председателя Георгиева доста трудно се решава да употреби термина преразглеждане смятам, че трябва да и намекнем, че за напред ще трябва да го използва. Смятаме, че преразглеждането е необходимо. Сега трябва да решим в кои отношения ще трябва да работим. И това ще стане ясно в дискусиите през следващите седмици. Разбира се, гъвкавостта е изключително важна. Същото се отнася до таваните, до бъдещите принципи. Защото някои основни бюджетни принципи като че ли бяха забравени. Единството на бюджета. За мен най-важният и основен принцип е единството на бюджета, като че ли забравихме този момент – все повече средствата отиват в други инструменти. Дори вчера проведохме дискусия в това отношение. Документа, нашия доклад все още не е изработен и затова ми се струва, че мога да подложа на обсъждане всички тези въпроси. Тази дискусия всъщност идва в края на прегледа на проблемните функции. Тези функции, които ще доведат до значими бюджетни промени. Или защото са използвани инструментите за гъвкавост, или пък защото тези функции са довели до пренасочване на ресурсите извън бюджета. Някои приоритети, така или иначе, вече бяха окастрени, за да може да се насочим към периода след 2020 година. Инициативата и програмата в областта на младеща приканва държавите членки да предприемат действия, което означава, че за 2016 година бяха намалени бюджетните кредити за поети задължения. Европейския парламент и всички европейски институции много добре знаят, че младежката безработица е основен наш приоритет. Това, което искам да кажа и благодаря на нашите гости за това, че се отзоваха на поканата ни, е, че се опитваме да получим един външен поглед върху бюджета днес – Иска ми се е, да бъдете откровени, строги и дръзки във вашите изказвания, за да може да получим ясна представа за това, което сме в крайна сметка и за това, което предстои да направим. По всички въпроси, за инструментите, за собствените ресурси, за бюджета, за всичко, по което си заслужава да помислим задълбочено, за да имаме амбициозни политики и адекватни за политическите нужди инструменти, моля ви да засегнете тези въпроси. Благодаря ви, господин председател. Е, рапортер, мадам. Благодаря на двамата докладчици, госпожа Тома и госпожин Брев. Имаме е, трима експерти, които е, могат да вземат думата. И е, много ме моля, не е, се притеснявайте да провокирате с въпроси тези е, експерти, е, защото имам чувството, че много членове на нашата комисия имат чувството, че живеят в много тесен кулсет, който е поставен всяка година от многогодишната финансова рамка и е, наистина, когато има извънредни събития, еврокризата, кризата с миграция, ние като че ли е, трябва да намерим необходимия капацитет, който не намираме, за да финансираме е, тези кризи. Така че е, сега ние се опитваме да е, канализираме до известна степен бюджетните инструменти с един бюджет, е, който е, всъщност е част от многогодишната финансова рамка и след това. Е, ние се надяваме в допълнение държавите членки да внесат а, е, своите вноски. Имаме трима експерти тази сутрин. Господин Йорген Нунес Ферер, е, който е Senior Associate Research Fellow в е, Центъра за политически изследвания, професор Жак Лекашо от Университета в И след това с удоволствие ще приветстваме господин Жасек Доминик, който е генерален съветник в е, Полското Министерство на финансите и той е, е бивш член на Европейската комисия и е, всъщност той работеше там а, през лятото, през 2014 година и а, тогава а, даде възможност за създаване на ясна визия за проблема свързан с плащанията и натрупването на неплатени сметки. Благодаря ви, че сте тук сред нас, господин Доминик Неска. Така, първо давам думата на господин Йорген Унес Фарар. Well, um, thank you very much for having me here. Uh, благодаря. Благодаря ви за отправената ми покана. Аз е, трябва да кажа, че това беше предизвикателство и си остава предизвикателство, когато трябва да говоря за бюджети. Спомням си, когато е, започнах преди години, ви изчислявахте колко струват котиите, колко, е, колите, колко ще плащат е, държавите членки и така нататък. Беше технически сложно, но всъщност беше много лесно, докато сега кошмарът е ясен. Но аз си избрах какво да работя преди, преди кошмара, така че за закъснението, е, заглавието е доста предизвикателно. Какво всъщност означава е, средносрочен преглед? Е, може би първоначалното ми разбиране беше погрешно. Първо се говори за средносрочен преглед, после перспективи за бюджета за втората половина. Това означава най-различни неща. Няма да се спра на всичко, ще се спра само на определени аспекти и след това ще очаквам дискусията. Първо искам да се спра на незабавния натиск върху бюджета на Европейския съюз Важно е, важно е, че започваме сега. Аз бях поканен на първата среща през 2014 година в Берлин за многогодишната финансова е, рамка. Т всеки, трябва да се чака, има причина за чакането. Искам да говоря за незабавния натиск, защото това ще се отрази върху бъдещите решения през следващите години и това ще се отрази върху формата на бюджета. Така че е добре да започнем да, гъв, да говорим говорим за това. Сега искам да говоря за гъвкавостта, е, за закъсналите плащания, е, както днес, така и утре. Това е много важно, ако искаме да намалим отраженията. Искам да се спра на средносрочното. Не знам дали да кажа преглед или не знам какъв термин да използвам. Е, потенциален главен фокус – има много неща. Ще ви кажа просто моето мнение. За мен беше удоволствие да запозная комисията с моето становище по тези въпроси. И накрая искам да променя, е, да говоря за промените в мисленето за бюджета, защото ако не се промени това мислене, ще настъпи безпокойство. Жак Люкашор е, вече е работил с мен. Е, той ще се спре по-подробно върху отражението, но е, това, което е направено до сега, ще се отрази на въпросите, които обсъждаме. Всичко това ще стане днес. Въпросите са важни, но ще оставя колегата Люкашо да говори за собствените средства. Сега, непосредственото предизвикателство, ние постигнахме максимална степен на гъвкавост. Ние говорим за различни трансфери, за различен маржин по принцип какво означава гъвкавост и какво да, на миналата година. Надмина въображението. Бяха мобилизирани 12 милиарда като цяло. С, бяха създадени допълнителни доверителни фондове, но това се оказа недостатъчно. И доколкото ви разбирам, сега имаме обща гъвкавост за тази година 4 но основният въпрос е какво ще стане, ако се окаже, че не е достатъчно. Други въпроси. Имаше пари, които дойдоха от инициативата по заетостта, т.е. вече няма достатъчно средства, но проблемите не изчезват, когато изчезнат парите. Проблемите си остават. Сега имаме много малка свобода за действие. Търсим решения. Говоря за това, защото тези решения може би ще се вземат на критично заседание на съвета и хората ще викат по коридорите. Така че може би има решения. Миналата година имаше чудо, сега искаме по-добро чудо. Е, е, ние трябва да бъдем готови да реагираме бързо, за съжаление. Е, някои ме питаха за съвет. Може ли да се намери по-добро чудо от чудото от миналата година? Не знам. Така че аз бих казал, че едно от нещата, които са ясни, че има неразходени средства, които държавите членки си получават обратно. Може би е малко глупаво да се връщат пари на държави членки по гъвкавостта, като се опитваме да създаваме доверителни фондове. Това е едно от основните неща. Как да разходим средствата по-рационално. Това е първото нещо. Това е първото от евентуалните решения. Аз няма да се спирам обаче на евентуалните решения за тази година. Бих и искал да спрем така наречения рансак в Хоризонт 2020. Там също има ограничение до това, което може да се извади. Ние сме ги използвали за СЕФ по причини за гъвкавост. Така че е, е, не може е, на гъвкавост да се подлага само от централно управляваните средства, т.е. 20% от бюджета. Сега трябва да помислим от сега за бъдещето. Има технически въпроси, които ще се отразят на многодишната финансова рамка за бъдеще. Колкото за средносрочното преразглеждане, аз се спомням, че когато правихме първия средносрочен преглед, се бяха направени предложения за реформи. Думите имат много значения. Спомням си през 2003 година почти нямаше реформи след прегледа, така че думите могат да означават много неща. Но основният фокус е, е прочутата добавена европейска стойност какво означава това? Означава нещо, зависи вие как гледате на него. Много неща бяха направени. Е, имаше едно много агресивно отношение към бюджета, но те не са мръднали от бюджетите от 80-те и 90-те години. Е, е, целите на бюджета, особено по кохезионната политика, повечето от бюджетните средства са преориентирани за финансиране на европейски цели енергетика, климат, така че държавите членки не решават. Те вие правите, едно време беше правите каквото искате, строите си летища, вече не е така. Може би е нечестно, защото по кохезионната политика всъщност се е, подкрепят регионални, а не финансови проблеми. Може би това няма да спре, ще бъде засилено и изяснено. Т.е. необходимо е пролетно чистене и това се опитвам да обясня при средносрочния преглед – е, може би мерките, които са по е, бюджета на Европейския съюз, имаше мерки, които бяха създадени през 80-те и 90 години. Е, беше нещо като пазарене. Вие получавате фондове, примерно по цел 6 или за замразени територии това създаде огромни мерки и мерки. И едно от първите неща е да се разчисти това. Много е неприятно и при е, предходни прегледи ние изобщо не постигнахме тази цел. Не може да се каже, че кохезията е нещо добро или лошо. Трябва да има мерки. Политиката сама по себе си е нещо огромно. В някои региони резултатът беше чудесен, на други места много лош. Трябва да се види мярка по мярка и за това очаквам и се надявам. Това означава европейска добавена стойност. Зависи къде ще поставите курсора, но говорим за мерки, които са по ключови приоритети за Европейския съюз но фондовете са намалели и съвета и парламента трябва да видят е, как ще се прави този преглед. Комисията трябва да свърши тази работа, никой друг не може да предвиди мерките. Много е неприятно да се прави, но е, все пак е, те използват нещо, което им допада. Говорим за освояване на средства, но ние говорим за европейска добавена стойност. Предвид политическата ситуация в момента, не бива да се самозаблуждаваме. Много политици е, е, взимат решение по бюджета. Нека да ги накараме да проявяват откритост към реформа на кохезията за в бъдеще. Друг въпрос по упростяване. Това е обсъждано в Комитета на регионите. Има цели, при които размера на задълженията за регионите, когато регионите искат да построят нещо или да направят нещо, ако това е европейска цел, когато те използват средства от кохезионните фондове, процедурата е изключително сложна, докато ако използват средства по ЕПСИ, няма държавни правила. Може би това също трябва да се рационализира. Има неща, които трябва да се направят при прегледа упростяване последователност, еднакви мерки, когато един и същи проблем не може да се решава различно, ако се финансира от един фонд или от друг. Това е нещо много важно в момента. Това се отнася и при прегледа по пакта за стабилност и отношението на регионите. Проблемите на регионите същите ли са като проблемите на държавите? Има проблем, ако получавате помощ от Европейския фонд за финансиране на инвестиции. Има региони, които не могат да използват средствата но някои от мерките отиват към области, където изобщо не са необходими, защото иначе възниква въпрос с, с, с договор, пакта за стабилност, така че регионите не могат да се ползват от налични финансови инструменти поради проблеми. Така че вие им казвате, че могат да използват нещо, после им казвате, че не могат да ги ползват. Въпросът е технически, неприятен, важен е за е, прегледа. Някой трябва да намери решение. Още нещо. Начина на мислене. Аз а, е, а, е, отблизо наблюдавам какво става, проследявам всяка дискусия, дори и сега с бежанците. Ако дадете едно евро, всеки гледа нетния баланс. Има различни причини за това. Защо това наистина, наистина, наистина трябва да спре? Първо, както казах, бюджета неколкократно е бил реформиран, все още търсим европейска добавена стойност и е, е, това все по-голяма степен навлиза в рубриките. т.е. с европейски бюджет се финансират европейски цели. Европейските цели са решени от държавите членки и по някои от тях трябва да кажа, по някои цели е, за околна среда и е, средствата, финансовото бреме за подобни цели е, е, е не е пропорционално спрямо решение на брутния вътрешен продукт. Примерно, ако държавите членки взимат решения, те трябва да постигнат е, ниво за благосъстояние, преди да предвидят строги мерки в определени области. Европейския съюз има много строги изисквания. Някои от тях са германски или шведски, докато има страни, които много трудно финансират това. Ако искате да, нещо да бъде направено от всички държави членки, защото това е приоритет на Европейския съюз, трябва да ги компенсирате. Казвате, че това е дарение. Това не е дарение. Давате пари на някой, някой да направи нещо, което вие искате, това най дарение е компенсация. А, така че Кохезионния фонд е, е частично е, фонд за такива компенсации, а, но много разходи нараснаха и много хора не го видяха. Има много критики, те не гледат е, маржовете, не виждат, че нещата са се променили. Сега националните стратегии са 20 пъти по-трудни, е, отколкото преди години. Сега, е, финансовите потоци за инвестиции. Това е нещо ново за бюджета. Инвестиционните потоци, генерирани от бюджета. Зависи как ги измервате. Е, ако има нещо като ЕФСИ или финансови инструменти, които мобилизират финансиране за инвестиции, е, които са решени по кохезионните фондове, тогава казвате, добре, Хубаво е да видите еврото прехвърлено от Брюксел към вашите каси. Вие плащате едно евро на Брюксел, а Брюксел го използва за друго. Това евро не е същото, както преди 20 години. Когато погледнете сумите, стотиците милиони евро, е, които се движат насам-натам или се изместват, е, виждате, че е, е, възниква въпрос с баланса. Сега виждате каква е ползата от нетните вносители в бюджета. При всяка дискусия по бюджета ние не можем да пренебрегваме тази част от бюджета, защото гаранциите нарастват. Виждате, тук имаме само 1 милиард – какво, всяко, всяко нещо а, има своята стойност. Сега абстрахирайте се. А, е, примерно, през първия период а, имаме страни, които са най-добре подготвени, които са използвали вече такива инструменти в миналото. Това не са най-бедните и най-окаяните. Още в началото на периода виждате бенефициентите, сумите се изместват към определена райони на Европейския съюз. И те се оплакват, че не са се възползвали от европейския бюджет. Тук виждате, примерно така наречения пайплайн, има страни, които получават доста пари по договорите, които подписват. Те инвестират за нещо продуктивно в съответната страна това са милиарди и милиарди, е, които се изместват. Ние сме едва в началото на периода. Финансирането на малките и средни предприятия също се съсредоточава в определени страни. Те бяха по-добре подготвени тогава, за да получат тези средства. И някои от тези страни казват, е, ние искаме да имаме възстановяване на средства, искаме корекции. Това е проблем. Сега говорим е, за други улеснения, е, примерно за научна научно-развойна дейност, къде обаче са предприятията, къде е бизнеса, къде са световните дружества, та, дружествата, където има най-големи открития. И Европейския съюз ЕФСИ правилно ги подкрепя, защото ние трябва да подкрепяме двигателя на Европейския съюз. Аз не ги критикувам, но нека не се самозаблуждаваме. Нека да не забравяме, че европейския бюджет подкрепя отличниците. Е, това е нещо чудесно. Е, нека да не казваме, че е, моето евро от ковчега води до инвестиции в последствие. За научните изследвания има определени страни, които получават значителна средства, това е въпрос на разпределяне, с е, кохезионните фондове ще увеличим възможността на регионите да използват средства от ЕФСИ. Ние искаме да се даде възможност на определени региони да наваксат, като използват други инструменти – Нека не забравяйте, че когато економиката се развива най-добре, обикновено най-добрата част се връща към инвестициите. В момента сме в криза и най-малките държави членки сега не са привлекателни за инвестициите. Но ако економиката се промени, обикновено най-бедните държави членки ще имат най-голяма възвръщаемост на инвестиции. Не знам какво ще стане след 4 години. Съжалявам, при стотици милиарди евро ще се преместят към частния сектор, към продуктивни инвестиции, към друг вид страни а, от тези, които са предвидени за разпределение на баланса. Това не се разбира. И казваме, сега трябва да има а, а, корекция на ЕФСИ трябва да престанем да коригираме е, бюджета в статичен начин. Не се знае кой след 5 години ще се възползва. Може Польша да е на първо място, защото най-много е напреднала по административни процедури. Може би сега са последни, но после могат да излезат на първо място. Кой се възползва от европейския бюджет? По трансфера на публични средства, мобилизиране на фондове, за момента е, има е, малко превратна представа. Кой се възползва от бюджета? Съжалявам, всеки може да се възползва по различни начини. Аз виждам е, следващата дискусия върху собствените средства, върху нетния баланс, средствата, които се разпределят се в конкуренция с публичните средства. Това е от ключово значение. Не знам дали можем да продължим по този начин. Последен диапозитив. Трябва да имаме нова сделка за бъдеще, да я подготвим. Ние, ако не излезем от е, е, това, няма да можем да излезем по нищо. Сега един лозунг бюджет за Европа. Обсъждали сме вече това при други в... Е, случаи. Това, това не е мое изречение. Е, публично обсъждаме това. Хората гледат на европейския бюджет като бюджет на Брюксел. За това наблягам на европейската добавена стойност. Трябва да направим нещо, за да имаме по-добър бюджет за Европейския съюз. Това не е нещо. Не трябва журналистите да престанат да казват Брюксел, трябва да казват Европейския съюз. Институциите са тук, но това е само един обикновен град, Брюксел. Тоест, с европейския бюджет трябва да се справим с предизвикателствата, не трябва да жертваме е, Хоризонт 2020 или СЕФ е, в момента европейския бюджет не може да се справи с предизвикателствата. Това е лошо за имиджа на Европейския съюз, но това създава и дисбаланси, тавани и така нататък. Е, европейския бюджет трябва да може да отговори, гражданите трябва да го направят. Друг е въпросът, че не му се позволява да го направи. Не знам дали парламента трябва да бъде опрекнат. Това е реален проблем да видим кои са основните проблеми от последните месеци. При последната многогодишна финансова рамка бюджета за правосъдие и вътрешни работи, сигурност, трансгранични въпроси бяха жертвани, за да оставим таваните, е, прехвърлянето на средства и сега ние плащаме цената. Плащаме за това, че имаме територия Шенген без съответния бюджет – имаме е, европейска територия без съответен бюджет или бюджет, по който да реагираме. И сега плащаме за това. Това трябва да стане тази година и следващата година. Ето защо гъвкавостта или нещо по-добро от гъвкавостта. Трябва да погледнем отвъд правилата, за да решим този проблем. Ако няма преразпределяне на средствата за следващата многогодишна финансова рамка, трябва да се борим за по-реален европейски бюджет. Както казах, има хубав е, лозунг. Това е моето мнение за разходите и за е, въпросите, които ще възникнат следващите месеци. Благодаря. Euh, Нашите аплодисменти изразяват е, задоволството на Комисията по бюджети, е, след като изслушахме нашия е, гост. Благодаря, че ни окорашавате да приемем един бюджет, който подготвя бъдещето и който ще служи на целия Европейски съюз и също така на нашата съдба. Сега давам думата на професор Жак Ле Кашо. Merci, Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски язик, но моята презентация е на английски язик, така че всички може би ще могат да я разберат. Аз ще се концентрирам в частност върху някои уроци от миналото и след това ще засегна въпроса за ресурсите в европейския бюджет. Ние, Жорж и аз, координирахме малко преди да а, дойдем тук, така че малко си разпределяме задачата. Първото нещо, което искам да припомня, е, от началото на тази сутрин този въпрос за средносрочния преглед беше повдиган няколкократно. Всъщност това е, е, е термин от парламента и от съвета. Аз искам да ви припомня, че от 2005 е, година, когато многогодишните перспективи за 2007-2013, т.е. многогодишната финансова рамка беше приета, в заключенията на съвета изникна необходимостта от е, средносрочен преглед и е, това е, е всъщност е, по средата на периода 2007-2013 година. Всъщност този средносрочен преглед не се състоя, защото е, попадна в е, центъра на кризата от 2008 година и аз е, мисля, че това се включва в подготвителната работа на този средносрочен преглед и е, тогава аз изпитах голяма прострация, защото е, нашата подготовка не не послужи за нищо и е, както каза госпожа е, Тома, е, бюджетната прогноза 2014-2020 е, година всъщност е, не промени нещата в, по същество. Е, в миналото ние показахме възможността и необходимостта от е, промяна на собствените средства, собствените ресурси, така че аз е, във времето, с което разполагам, ще изложа идеята за такъв средносрочен преглед с една малко по-далечна визия, какво може да се направи за следващия период, след 20 година и нататък. Искам да започна с Един момент. Искам да започна, като припомня, Жорж каза вече това, но аз искам да напомня за а, нетните вноски, а, но пак искам да припомня, че разпределянето на тези вноски а, може би няма никакъв смисъл. Много неща се промениха в а, бюджетната прогноза. А, след 2006 година. За 2006 година виждате цифрите, 2007-2013 година. Вие виждате, че нетните платци са същите, обаче не са същите нетните бенефициенти и когато трябва да обясним процента на GNI, виждаме, че това разпределение не е абсурдно, което означава, че то кореспондира на нещо, което намира економическо оправдание, както каза Жорж, е, необходимостта да се адаптират редица национални политики към целите, към общите цели на Европейския съюз. Тук виждате същото нещо, само че тук виждате разпределението на нетните вноски от две перспективи, от, от предната е, е, многогодишна прогноза и след това 2007-2013 година, виждате, че много неща се променят по отношение на нетните бенефициенти. Аз е, съм част от онези, които смятат, че тази мярка няма особен смисъл, но а, е, точно тук се концентрира голяма част от дискусията и от решенията, така че аз искам да припомня, че когато гледаме тези показатели, а, това показва в крайна сметка едно разпределение, което не е абсурдно, както понякога се твърди. И има смисъл в перспектива и предвид многогодишните цели на целия Европейски съюз, също така и на европейската добавена стойност. Аз искам сега да се спра на финансирането и на собствените средства в европейския бюджет. Това мисля, че прави част от е, нещо много важно. Е, един от ключовите моменти тук е game changers в е, бюджета, т.е. трябва да се погледне, да се договори европейския бюджет за средносрочен преглед, но също така и за следващата многогодишна прогноза едно от заключенията, които можем да направим, когато гледаме начина по който се договори европейския бюджет, а също и многогодишната прогноза, е, че в действителност дебатът се концентрира върху нетните вноски и това поради известна възможност за избор на средствата в бюджетната сфера и това концентриране върху нетните вноски представлява отчасти не изцяло заключение от фин... структурата на финансиране и начина по който са договорени многогодишни... многогодишните прогнози. Това беше засегнато от Джордж Аз искам само да ви предложа малко по-точни цифри за 2015 година на базата на бюджетни източници. 90% от финансирането на европейския бюджет е от нетни вноски от държавите членки. Най-вече вече вече като GNI, е, защото на практика е, ние имаме тавани и така нататък и това е почти е, еквивалентно на вноската GNI. Така че ние имаме почти 90% нетни вноски от държавите членки. Проблемът действително се състои в това, че този начин на финансиране Очевидно, е, има много недостатъци, които са е, доста добре известни. Е, има и, разбира се, предимства, балансиран бюджет и така нататък. Има и смисъл да се базираме на тези национални вноски, но освен това, както казах, има доста недостатъци, най-вече по отношение на дискусиите и преговорите по бюджета. И когато говорим за собствените средства, мога да кажа, че е, тази дискусия е много важна част от дискусията за от средносрочния преглед и дългосрочните перспективи на европейския бюджет. Казано с други думи, аз е, смятам, че е, Въпросът как да се финансира европейския бюджет е, с е, истински собствени средства е начин да се е, възобнови дискусията за европейския бюджет, което дава възможност да се смени гледната точка на всички за бюджета, не само техническата гледна точка, свързана с начина на финансиране на бюджета. Това всъщност е основното послание, което искам да отправя каква реформа трябва да има в собствените средства в тази сфера. Разбира се, ние не можем да бъдем е, доволни да се задоволим да реформираме само финансирането на европейския бюджет. Както каза Жорж, трябва да обърне внимание на въпроса, свързан с структурата на разходите и европейската добавена стойност и така нататък. Но същевременно аз мисля, че е, е, начинът е, по-скоро е, ъгълът, от който трябва да се гледа финансирането, дава възможност да се концентрираме върху европейската доставена стойност, защото в този момент ще имаме ресурси, които са наистина европейски и не само от национални източници. Така че е, аз мисля, че това се отразява факта за стабилност и така нататък. Това е, очевидно също ще е, бъде повод за промени също така в някои договорни разпоредби във връзка с отчетността. Въпроса, който искам да засегна във втората част на моята презентация е свързан с инструментите, които могат да бъдат предложени за финансиране на европейския бюджет с истински и собствени средства. И е, искам да припомня, че е, ако е, не искаме да изменяме основните договори, остава пак е, задължението за балансиран европейски бюджет и е, от този момент нататък, ако ние останем в рамката на многогодишната прогноза, ще и вземем предвид е, трудностите е, свързани с економическото развитие. Просто аз е, в моите заключения ще се върна към въпроса за периодичността на многогодишната прогноза, но ако е, приемем, е, че е добре да правим економически прогнози в хоризонт от 7 години и че това според мен никой економист не може да направи сериозно, е, опитът от двете последни многогодишни прогнози потвърждават е, тази теза много очевидно, така че е, наистина тук има вече много голямо разминаване между прогноза и действителност. Става дума за е, всички тези причини, така че трябва да се осигури гъвкавост не само отношение на а, е, разходите, но също и по отношение на а, е, средствата, на ресурсите, ресурси, които да дадат възможност за един балансиран бюджет и също така да се адаптират, да се напасват ресурсите към разходите. И виждате тези ресурси R&B, допълнителни ресурси, каквото и да е свързано с избора за реформа, бихме могли да твърдим това. Също така този ресурс РНБ е, съществува днес, трябва да се модифицира в тези параметри, за да се а, е, компенсират а, е, другите ресурси в бюджета или пък а, да се използва като инструмент за преразпределение Например, когато имаме а, някаква таблица която, или данни, които не са еднакви за държавите членки, които не са на прогресивен принцип и така нататък. Сега искам да се върна на темата инструменти. Става дума за инструменти за финансиране на бюджета, очевидно. Е, възможните кандидати за бъдещите собствени средства, истински собствени средства, ако искате, защото в момента е, всички е, средства се наричат собствени средства. Аз не смятам, че това е грешно. Това са ресурси и средства, които се дискутират години наред от комисията, от парламента. И аз в случая само накратко ще припомня кои са кандидатите, които са с най-добри качества и които по най-добрия начин е, е, отговарят на изискванията е, за собствени средства. Е, европейски ДДС, е, данък върху печалбата на дружествата в една или друга форма, такса върху замърсяването с въглероден блокис. Това вече дава възможност за комбинация от няколко инструменти и е, това вече може да се вземе от приходите на European ETS. Това са средства, които е, се разпределят между бюджетите на държавите членки и всъщност е, обаче тяхното предназначение е по-скоро да захранват европейския бюджет и е, тяхната структура е малко по-сложна, също така е, данъка върху финансовите сделки, и това веднага вече поставя въпроса за променливата геометрия. Аз не искам да навлизам сега в този въпрос. Защо трябва да приемем един или е, друг е, инструмент. Аз е, мога да кажа, че когато говорим за собствените средства, няма начин как да не засегнем тези неща, но моето послание е следното. Причината, поради която е необходимо да се въведат такива нови собствени средства и отчасти да замести съществуващия сега РНБ, първото е, както казах, да се смени гледната точка и и да се създаде задължение за дискусия в съвета и парламента за многогодишните бюджетни прогнози и перспективи и също така да се концентрираме върху е, европейската добавена стойност по-скоро върху тези неща да се концентрираме, отколкото върху е, нетните национални вноски, както до сега винаги е било, когато става дума за финансовите години до сега. Втората причина е, че очевидно е, имайки предвид до някъде баланса между институциите, които са включени в процеса на вземане на решения за многогодишната прогноза и бюджета и като се поставя основно тежеста върху институциите, малко или повече общностни, бих казал, и по-малко на националните интереси. Виждате, че това е аргумент, който наистина е, е об, може да бъде обект на дискусия. И третият аспект е въпроса за средносрочния аспект и дългосрочния аспект. Става дума за това, че е, за срока на многогодишната прогноза е, всички са много е, привързани към идеята европейския бюджет да бъде включен в многогодишната прогноза. А днес е, това е, е свързано с въпроса, с, свързан с е, е, сроковете на националните програми от своя страна. Това е нещо, което трябва да дискутираме отново. Първата причина е, както казах току-що, ние сме абсолютно невъзможно, на нас абсолютно не ни е възможно, абсолютно неспособни сме да правим економически прогнози в е, такъв времеви хоризонт. И аз мисля, че а, този хоризонт е твърде дълъг, а, а, що се отнася до економическите прогнози. Всички вие познавате тази графика или а, сходни на нея графики. Аз искам само да ви покажа какво а, стана във връзка с а, оценката на, на потенциалния растеж в еврозоната, но аз мисля, че също може да се каже за целия Европейски съюз. Просто искам да ви покажа обхвата на ревизиране, на поправка на тази оценка, направена през последните години от Европейската комисия. Виждате една оценка, направена през есента 2007 година. На тази оценка се базира многогодишната перспектива, многогодишната прогноза 2007-2013 година и след това виждате в червено това, което е правено през пролетта на 2013 година. Така че виждате вече каква е актуалната многогодишна прогноза. Ние можем също да си представим и това, което е в Виолетово като линия, че показвам всичко това, че с целта, че имаме един много голям марш, колосален марш на несигурност и е, става дума за 7 години. На базата на една такава проекция е, да се правят прогнози е абсолютно неразумно според мен. Е, разбира се, е, през последните години, както каза Жорж, имахме е, елемент на гъвкавост, можехме да извършваме адаптиране на многогодишната рамка за всяка година спрямо краткосрочните изисквания, но аз мисля, че да се съкрати срока на дългогодишната прогноза ми се струва, че е разумно, да речем 5 години или срок на национални програми, които отговарят на а, мандата на парламента. Преди изборите беше зададен въпроса, е, преди изборите или не, представете си, че е, кампанията за европейски избори се прави на базата на политическо предложение, което е, всъщност посочва 5 годишна прогноза и това се приема в началото на новия мандат на парламента и това всъщност може да служи като финансова рамка на комисията, която също е новоизбрана и смятам, че това ще има много повече смисъл и ще се осигури по-голям демократичен контрол е, във връзка с дебата в рамките на изборната кампания. И е, предложенията, които е, представят различните партии и кандидати. Аз мисля, че е, различните гледни точки за демократичните функции на Европейския парламент също могат да бъдат е, много голямо предимство е, и да осигурят повече гъвкавост. Аз искам да приключа с тази точка, защото това ми се струва нещо много важно е, е, още веднъж повтарям, демократичното функциониране на Европейския съюз, също така и е, реализъм в е, бюджетните прогнози. Благодаря, господин професор. Искам само да припомня, че първоначално е, срока беше 4 години за многогодишните прогнози, след това вече се мина на 7 години. Е, всъщност, аз мисля, че трябва да имаме бюджет, който да е, четим, да е четивен от гражданите, да е точен. И да, да, наистина, точно за това аз съм на мнение, че това ще бъде нещо като геймчейнджър събитие, което е, е поврат, е, което е, всъщност провокира поврат в по-нататъчните събития. Благодаря. Господин Благодаря, Доминик. господин Доминик. Това също е част от средносрочния преглед. Споведайте. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да съм отново тук. Виждам много познати лица. Удоволствието е взаимно, казва председателят. Разбира се, че ще говоря за плащанията, защото според мен това е най-големия проблем на европейския бюджет като такъв. Трябва да се съсредоточим върху действителните проблеми на европейския бюджет и ще бъда изключително критичен. Ще направя каквото мога. За щастие, този път аз не представлявам никоя официална позиция. Аз поделям собствения си личен 10 годишен опит. Вече 10 години на различни равнища и в различни страни участвам при преговорите на европейския бюджет. Нека да ви кажа какво предстои според мен и върху какво трябва да насочим вниманието си за бъдеще. Да видим дали ще проработи презентацията. Да. Какво предстои? Преглед или преразглеждане? От правна гледна точка трябва да пристъпим към преглед, но от прагматична гледна точка, имайки предвид предизвикателствата, трябва да се направи внимателно преразглеждане, като разбира се да вземат предвид е, ограниченията, пред които сме изправени. С оглед на тези ограничения не бихме могли да направим това мечтано преразглеждане. Така че може просто да нанесем някои корекции, имайки предвид изключително трудната политическа ситуация. Имаше въпрос за времетраенето на МФР. Аз лично бих искал да се придържаме към 7 годишния период. Имайки предвид трудността на преговорите между държави членки и а, между държави членки Европейския парламент, трябва а, програмата да трае колкото се може по-дълго. Този 7 годишен период ви дава по-голяма възможност за прогнозиране на бъдещите разходи. Ако вземете, например, гледната точка на държавите, които участват в политиката на сближаването, те трябва да изработят изключително скъпа структура, която да им позволи да освояват коректно различните грантове, които се отпускат на отделните региони. Ако трябва тази структура да се променя по-често, за да се адаптира тя към новите условия, това ще доведе до допълнителни и ненужни разходи. Това са първоначалните ми предложения. Разбира се, трябва да се обсъждат както приходите, така и разходите, закъснелите плащания, неизвършените плащания и гъвкавостта. As far as, I don't know, there is something wrong with this. Oh yes, revenues. First... Да, приходите. Първият въпрос са новите собствени ресурси но в рамките на същия таван. Това ще промени ли нещо и ще реши ли някои от проблемите? По мое мнение, не. Няма значение дали 1% от брутния национален доход се изпраща в бюджета или поискате гражданите да го направят посредством данъците или посредством някакъв друг инструмент, проблемът си остава, че няма достатъчно финансови средства в бюджета. На следващо място е виждането на държавите членки за този бюджет. За съжаление, в миналото политиците не успяха да обяснят каква е ползата от европейското финансиране в Европа. Вместо да се насочим към положителните страни на всичко, което постигнахме през последните години, ние непрекъснато обвиняваме Европейския съюз за националния си провал. И това е проблема. Гражданите не разбират защо да допринасят и да плащат за европейския бюджет. Както вие казахте, хората смятат, че това е бюджета на Брюксел, а не бюджет за 28 държави членки. Това е бюджета на Брюксел, който се раздава по напълно непонятна система на държави, след което средствата изчезват. Може би през следващите месеци не можем да променим това виждане, но бихме могли да променим все пак отношението, за да може в рамките на следващите преговори за МФР да може хората да разбират по-добре защо се нуждаем от тези финансови средства и какви са предизвикателствата, които се нуждаят от това финансово подпомагане. Тоест да кажем, че чрез националните бюджети се прави европейски бюджет за правомерно разходвани средства. Следователно, трябва да се реши проблема с собствените ресурси, без да се променят таваните. Трябва да се промени виждането за Европейския съюз. Отношението на гражданите. Успехът в последното ще подпомогне успеха за промяната на собствените ресурси, но трябва да започнем с отношението на европейските граждани към бюджета. На следващо място, дали новите собствени ресурси, под каквато и форма да бъдат те, могат да решат проблема с отстъпката. Не. тази идеология за точна възвръщаемост винаги ще преобладава. И аз съм съгласен с а, първия гост, който каза, че всичко почива на фалшиви данни. Това са отчетни данни за трансфер между националния бюджет към Брюксел и трансферите от брюкселския бюджет към националния бюджет. Националните бюджети разпространяват средствата, но никой не ни казва къде. Никой не ни казва коя е компанията, която издава фактура, след като е получила тези средства. Именно тук се крие проблема често тези компании не са в съответната държава. Те са от Испания, от Франция, от Италия. Така че ако политиката за сближаване отделя толкова средства за Польша, очаква се толкова евро да бъдат похарчени в Европейския съюз, а не само в Полша, защото ако се строят магистрали, те не засягат само Полша и само полски компании. Политиката на сближаване даде възможност на много испански фирми да оцелеят по време на кризата. Но това не се казва публично. Просто гледаме а, Полша като на един остров, който оцелява по време на кризата същевременно нямаме възможност да намалим инвестициите. Истинска дискусия започна около новите собствени ресурси, но това няма да ни доведе до решаването на основния проблем, а то е липсата на ресурси. Тогава какво да правим? Трябва да започнем сериозна дискусия за разходите разходите на базата на нашите нужди и основни проблеми, а не дискусии свързани с равнището на разходите. Тоест да казваме, че каквото и да се случи, можем да я, а, разходваме само 1% от а, брутния национален доход. Слаб растеж имаше в продължение на години. И ние така и не успяхме да го ускорим трябва да се справим с този проблем. Миграцията, сигурността, енергетиката, климата, това също са важни въпроси, разбира се. Посредством какви инструменти? Финансови. Добре, нека да осъждаме финансовите инструменти, но първо да сме наясно какво желаем да постигнем, а не просто да си обсъждаме различни е, перфектни финансови инструменти, които ще се прилагат – но които може да не доведат до ефекта, който очакваме. На следващо място таваните, условията и начина на работа на политиката на сближаване. Сега преминавам към един диапозитив, който може би много от вас познават, тъй като той набра голяма популярност, но тук се виждат резултатите от нашите изкуствени преговори за европейски бюджет през проведени през последното десетилетие. Вместо да се занимаваме с действителния проблем, ние, се реш... ние решаваме, опитваме се да решим само проблема с ниското ниво на плащанията. И така и не си изведохме полка от миналото. Тук се вижда ясно какво ще стане, ако изкуствено намалим плащанията в сравнение с задълженията. През 2013 година ударихме тавана в това отношение. Много от вас много добре знаят какво се случи след това. Имаше един огромен, една огромна дупка, защото Европейската комисия просто не можеше да си плаща сметките, които вече се бяха натрупали. Така че тук не обсъждаме изкуствени абстрактни плащания. Не, тези плащания бяха извършени, доведоха до натиск върху националните бюджети на много държави членки, защото държавите членки бяха изплатили средствата, но не можаха да се ги получат от комисията. 2014 година беше трагична в това отношение и тогава незабавно трябваше да използваме инструментите за гъвкавост от новата МФР. Виждал съм подобен слайд който показва госпожа Георгиева и която ни показва, че през следващите години а, ще а, се случи същото с плащанията. Тоест ние вече сме разходили всички средства. Марш за гъвкавост няма. Повече няма какво да правим. Безсмислено е да се обсъждат приоритети, ако а, не може да кажем, че приоритетите а, не могат да надхвърлят 1%. Тогава само си хабим времето и усилията. Нека да се заемем с действителния проблем. Какъв е той за Европа? Искаме ли да имаме по-добра и повече Европа или не? Ако искаме, тогава нека да се разберем, че трябва да се разходват малко повече средства. Не говоря за много повече средства като процент от брутния национален доход. Това няма да е чак от такава тежест за държавите членки, но ще ни помогне да постигнем целите, защото тук спряхме средата. Започнахме един процес и спряхме средата, защото свършиха парите. Много говорихме за начина по който може да се подобрят разходите. В рамките на политиката на сближаване бяха създадени много пътища в конкретни държави. По този начин се отговори на економическите предизвикателства в тези държави. Виждате докладите на счетоводителите и много често се говори за злоупотреба с структурните фондове или фондовете по смисъл на политиката на сближаване но в това отношение има много по-малко злоупотреби, отколкото в други области. Това се дължи на факта, че има голяма отчетност и по-голям контрол. Това не означава, че в другите политики средствата се разходват по-правомерно. Това показва само, че ние знаем много по-малко за другите политики в сравнение с политиката на сближаване. Новите правила осложняват политиката, но пък същевременно по този начин се заемаме с проблема. Тук не сме в 80-те, 90-те години, когато държавите получаваха средства и можеха да ги харчат за каквото си пожелаят. Не, сега има контрол. И така, финансовите инструменти. В момента се води много интересна дискусия в това отношение. Да, трябва да имаме различни финансови инструменти, но да не забравяме, че има и някои ограничения. Нуждаем се както от грантове, така и от кредити или други финансови инструменти. които да се базират на приходите, които, до които водят. Имаме вече голяма европейска банка и голям европейски фонд. Те предоставят ресурси и инструменти. Ако това беше достатъчно, Европейската инвестиционна банка вече доста дълго, дълги години работи, но виждаме, че основният скок по отношение на растежа и конвергенцията се постигне чрез грантовете, а не чрез кредитите, отпускани от Европейската инвестиционна банка. Така че трябва да се постигне баланс в това отношение. Да не забравяме, че ако се обърнем към финансови инструменти, като отпускането на кредити или други подобни, тогава трябва да се уверим, че тези финансови инструменти ще доведат до печалба, Европа се нуждае от инвестиции, които обаче в първоначалния си етап не могат да доведат до такива печалби. Много често човек се нуждае от две или три инвестиции в даден регион, за да може да се стигне до момент, в който четвърта инвестиция от друг финансов инструмент може вече да доведе до печалба. Това, първите стъпки обаче обикновено се правят от а, а, държавите членки, от местните органи за тази цел трябват грантове. Така че трябва да има баланс, да има гъвкавост. Нека да видим следващия елемент гъвкавостта. Може да сте гъвкави, ако имате средства. На предишната графика видяхте, че ние не можем да бъдем гъвкави, защото вече ударихме таван. Само на теория може да говорим за гъвкавост. Което ни кара да използваме различни външни на европейския бюджет инструменти, които аз не подкрепям, но това са единствените ни решения в конкретния случай. И това хич не е добре, съгласен съм, но това е резултата от този прословут 1%. Вместо да казваме от какво имаме нужда, нека да кажем какво можем да разходваме и да насочим средствата на там. Закъснелите плащания. Голям проблем миналото време, в миналото, извинете, много обвинявахме политиката на сближаване. Но не политиката на сближаване е виновна за недостатъчните средства през годините. Ако нямаше такова натрупване, нямаше да се стигне до тук. 6-7 милиарда евро са закъснелите плащания по старата програма. Сега навлизаме в новия етап на неизвършените плащания. Нещата все още са под контрол, но ако нищо не се промени, ще имаме неизвършени плащания на стоеност около 25 милиарда. Няма да се спирам на цифрите, но може да видите какви са различните равнища, които имахме. Това е друго явление на европейския бюджет, не е изпълнените поети задължения, които за 2015 година се равняват на 216 милиарда. Тези неизпълнени поети задължения се дължат на огромните разминавания между плащанията и задълженията. Кредити за плащане и кредити за поети задължения. Прекалено голямо разминаване има между двете неща. Някои казват ни тогава да поемаме по-малко задължения. Но не това е отговор на нуждите на Европейския съюз. Ако намалим кредитите за поети задължения, значи даваме ясен сигнал, че повече нищо не можем да финансираме. Финансираме. Ще се преструваме, че имаме европейски бюджет и че можем да реагираме, но няма да можем да го направим. Трябва да увеличим плащанията, за да се намалят за в бъдеще неизпълнените поети задължения. Ето, това е тенденцията в развитието на неизпълнените поети задължения. Виждате, през 2014 година спада се дължеше на факта, че не всички регламенти в политиката на сближаването а, бяха влезли в действие, така че по това време нямаше поети задължения и това е много естествен спад. Когато се изготвят новите финансови перспективи, но след това виждате, че отново а, всичко тръгна нагоре. И отново ще спаднем в тази ситуация, в която бяхме през 2014 година, ако нищо не се промени. Нека да видим политиката на сближаване от гледна точка на Полша, каква е ползата от нея, ще видим някои цифри. Тази политика е много важна за много държави. Това е един от основните инструменти, които осигуряват инвестиции. Тук виждате различните трансфери. Няма да прекарвам много време в подробности по тези таблици. За някои държави говорим за 50% публични инвестиции, а в други 90%. Така че преди да започнем да променим политиката, е хубаво да помислим какво точно желаем да постигнем. Един от елементите, които може да използваме, когато обсъждаме ползата от Европейския съюз, е именно политиката на сближаване. Тук виждате някои показатели, защо пък да не ги използваме. Тук виждате отражението върху публичните инвестиции на политиката на сближаване. Ето няколко цифри. 407 000 нови работни места бяха създадени в Польша благодарение на политиката на сближаване. 30 000 нови фирми а, бяха създадени. Преките инвестиции във връзка с а, пътищата и други инвестиции ни показват ползата и за други държави членки, защото резултата не е виден само в Полша. То е значение за цяла Европа. Затова политиката на сближаване има ефект върху цяла Европа. Както вече казах, няма ясна дефиниция за европейска добавена стойност. Много инвестиции бяха направени в региона на Влоцлав. Като резултат, много млади хора от Италия, Испания и Португалия идват в региона да учат и след това стават да работят – много статии има във вестниците, има предавания по телевизията, които показват, че създаването на нови работни места в една държава води до решаването на проблеми с работните места в друга. Вижте какви постижения имаме в това отношение. Хората просто казват, струва си човек да дойде тук и да започне живота си в тази нова държава. Това бяха моите коментари във връзка с предизвикателствата. Отново казвам, много време може да отделим по обсъждане на решенията, но ако не се занимаем с основния проблем, а именно ниското ниво на финансови средства, няма да стигнем далеч. Благодаря. Председателя, Нямате ли някакво решение, което да ни препоръчате, за да решим проблема с плащанията? За да разрешим проблема с, с закъснените плащания или неизвършените плащания, някакви препоръки имате ли? Няма решение за неизвършени плащания, освен да бъдат платени. Е, трябва да си платим сметките. А, е, председателя, е, вие сте бил комисар, е, вие сте запознат с динамичното управление. Това е хубава идея. Разбира се, при положение, че се споразумеем до по-разумни нива на плащания, е, трябва да обсъдим и управлението на европейския бюджет по по-съвременен начин, а не да замразяваме средства по различни глави от бюджета. Каквито и да са конкретните потребности, вие не можете да ги пипнете. Е, имам предвид е, положение, което възникна, когато аз бях комисар. Ние отчаяно търсихме 20 милиона за Сирия и не можахме да ги намерим. Едновременно с това половин милиард е, беше замразен в един от фондовете за селско стопанство. Е, така че вие казвате, че няма е, влияние върху ликвидността в европейския бюджет. Това е нещо недопустимо. Нито един от финансовите министри в държавите членки не е в подобно положение. Това е факт. Преди да пристъпим към всяка реал, реална дискусия и сериозна дискусия, трябва да имаме достатъчни средства имаме ограничения по средствата по определени глави. Сега имаме проблеми с миграцията. Ние имахме глава 3 и 4. Е, оттам не можеха да се взимат никакви пари. Сега обаче искането е огромно, а няма ресурси, от които да извлечем средства. А, председателя по функция 3 трябваше да добавим 50% кредити към тавана за бюджета 2016 година, по силата на която господин Фернандеш получи награда за европейски депутат – е, председателя, добре, че не пипнахте сото стопанство, защото е, Дейвид Дол беше председател на Комисията по сотско стопанство. А, всъщност той е тук и продължава да бъде с нас. И така, ако не възразявате, нека да дадем думата на докладчиците в сянка, после на координаторите. Е, докладчик сянка от от е, Народната партия, че Касянка от социалистите не присъства. А, тук ли сте? А, извинете, е, е, и докладчиците. Господин Ашвърц, няма го. Господин Депре господин Колмал е, на място на господин Ашвард. Господин Колмал. Е, благодаря, господин председател. Най-напред е, бих искал да ви благодаря за тези подробни обяснения, които винаги са много поучителни. Аз е, мисля, че трябва да се върнем към казаното от господин Доминик. Е, ясно е. И вие съвсем ясно заявихте, че има различни технически възможности. За... Ние вчера обсъждахме също финансирането. Получихме е, е, обяснения по облигациите за проекти, чрез които се финансира инфраструктура но математиката си е математика. Ако искаме да разходваме, или трябва да задлъжняваме, или трябва да имаме пари в касата. За съжаление, има все още неизвършени плащания. Знаем, че това е голям проблем. Искам все пак да ви напомня, че за настоящия бюджет бяхме решили, че или ще осигурим по-големи приходи, или е, кредитите за поети задължения трябва да бъдат намалени е, при е, съответната опасност да възникнат неизвършени плащания. Ние казахме, че искаме повече евро и по-добро евро. Ови, е, не можем да минем през варианта повече пари. Така че се чудя правилно ли е изчислението. По-добър Европейски съюз е ли Европейски съюз, който разходва повече средства? Мога да си представя други решения. Искам да ви напомня нашата система за финансиране. Със сигурност ние имаме много области, в които наистина можем да постигнем много добри резултати. Обаче трябва да имаме предвид, че ако държавите членки трябва да правят по-големи вноски или трябва да имаме система, при която по принцип държавите членки на а, равнопоставена основа могат да ползват тези приходи на Европейския съюз, то тогава трябва да а, зададем въпроса защо държавите членки превеждат средства на Европейския съюз, за да ги получат след това обратно. Значи ние не действаме така, което означава, че при повече приходи на Европейския съюз ще има държави, които плащат повече, но няма да получат толкова, така че нето ще платят повече. По принцип нямам нищо против, обаче тук трябва много прозрачно да се покаже какво точно искаме. Ние сме задължени да кажем в какъв размер трябва трябва да се прави всичко това. И след това със сигурност ще възникне въпроса какво искат гражданите на Европейския съюз, какво държавите членки в действителност искат да финансират. В момента се води оживена дискусия по въпроса за Брексит. И точно тези въпроси излизат тук на дневен ред. Естествено, ние можем да бъдем единни и да кажем искаме повече средства за бюджета на Европейския съюз. Но ако това води до там, че държавите членки кажат, че ако трябва да правим все по-големи вноски, то тогава не искаме да членуваме в Европейския съюз, аз мисля, че точно тук трябва да се предвидят други възможности, защото е, бяха посочени примери, че с европейския бюджет се строят автомагистрали. Е, това е чудесно, обаче защо държавите членки не могат да строят сами своите магистрали? Ако това се финансира в рамките на кохезионната политика, това означава компенсация, която трябва да се извършва до известна степен в Европейския съюз. Затова сме Европейски съюз с а, собствени ценности, но трябва да дефинираме в какъв размер държавите членки са готови да финансират такова а, преразпределение. Иначе е, ние просто е, правим нещо като гара разпределителна, което европейските граждани не искат да финансират и с това спада доверието им в Европейския съюз. Така че в случая ще трябва да помислим за нови приоритети за разходите, а не е, само да искаме повече средства, да си помислим къде Европейския съюз може да постигне по-добър резултат, отколкото една отделна държава. Тогава ще действа Европейския съюз, тогава ще ще се отпусна средства, но обратното, там където една държава може да е, извърши тези дейности без Европейския съюз, то тогава тя трябва да ги финансира не Европейския съюз и в крайна сметка трябва да свикнем с мисълта, че нямаме достатъчно средства и това се отнася за всички национални бюджети. Благодаря. Благодаря, давам думата сега на господин Тепре. Благодаря, господин председател в направените изложения, според мен имаше два основни момента. Първо, видяхме, че се очерта светлия образ на новата бюджетна рамка с нови понятия, които могат да създадат един устрем за апетит аз си оставам обаче агностик и продължавам да се съмнявам в понятието European Added Value, европейска добавена стойност. Искам конкретни, един-два примера за European Added Value, за кого, какво означава Европейски съюз? Това, което е добавена стойност за една страна, може да навреди на друга страна. Та, какво означава добавена стойност? Е, така, е, след тези освежителни размисли, е, ние ни удря по главата реализма на господин Доминик. Драмата според мен е, че предвид залога който се разиграва пред очите ни, е, удара по главата и неговия реализъм е, е пространството, в което ще трябва ви да работим за преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Ние обсъждаме председателя Доминики рецидивист. Председателя господин Доминики рецидивист господин Депре, аз не се слуша с понятие от наказателното право, господин председател. Аз не обвинявам, аз анализирам. И така, уви, при преразглеждането на настоящата многогодишна финансова рамка трябва да имаме предвид някои ограничения. Ограничения, върху които ние не можем да въздействаме. Първо, ние искаме да променим структурни елементи на настоящата многогодишна финансова рамка, но за това е необходимо единодушие в съвета. И аз не мисля, че е, предвид настоящето положение на настроението обществеността и настоящето състояние на финансите на определени правителства, склонността да се завишат таваните ще бъде чувствителна. Макар и да съм съгласна с много от посочените идеи, а именно промяна на продължителността на финансовата рамка, това, което каза господин Люкаш, е много интересно, понеже той говори за 5 години. Ови, мисля, че работата, която ние ще трябва да извършим е предвид ограниченията, в които се намираме, да наложим властови подобрения. Дали ще го искаме или не, винаги ще бъдем изправени пред един и същи проблем. Ще липсват средства. Но до момента е, по всички функции не сме достигнали до тавана. От друга страна има инструменти, които съществуват по настоящата многогодишна финансова рамка, които обаче не бъдат лесно мобилизирани. Така че ние можем да играем с тях. И това може да бъде структурен елемент на дейността ни, за да се опитаме да е, отслабим натиска да не е толкова стегнато менгемето, е, в което се намираме. От друга страна, по друга причина, държавите членки нямат дефицит, но сега е, те в много по-голяма степен финансира действията на Европейския съюз, отколкото това е отразено в европейския бюджет. Има фондове, които са в марш е, до бюджета на Европейския съюз. Така че сега говорим за вноските на националните държави. А Африканския фонд, какво ще искаме от държавите членки? Е, инструмента за Турция това, което вече се изисква е, по настоящи инструменти, по настоящата многогодишна финансова рамка. Винаги, когато ги ползваме, ние искаме увеличение на вноските на различните държави членки. Ето защо бих искал това, което казвам, да не прозвучи е като поражение. Аз не съм пораженчески настроен, но предвид ограниченията на действителността, в която в момента се намираме, ние трябва да очертаем постижими цели. И когато мислим по преразглеждането на многогодишната финансова рамка, ние е, обикновено е, тръгваме с голяма кошница за прехвалени ягоди. Председателя господин Таран. А, той ни е напусна. Госпожа Нирияда също. Господин Сали. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на нашите гости. Тъй като изслушахме много интересни доклади, бих желал да не е, омалуважавам постиженията на другите, но докладът на господин Доминик ми се стори много интересен предвид бъдещето на европейския бюджет. В момента в рамките на Европейския съюз се водят дискусии, които са свързани с структурата на бюджета. Също. И това Независимо от дискусията за отделен бюджет за еврозоната, това в даден момент също трябва да се разгледа като въпрос. Гражданите очакват във всички случаи много от европейския бюджет – но средствата са недостатъчни. Има неизвършени плащания, това се вижда съвсем ясно и като Европейски съюз а, ние събудихме много очаквания, дадохме много обещания, но както показват фактите, средствата не са достатъчни, за да можем да отговорим на тези очаквания. Сега става дума за повече средства, като вноски от държавите членки, аз обаче смятам това за невъзможно, защото бюджетите на държавите членки също са поставени под натиск и не виждам възможност от този източник да се набавят повече средства за Европейския съюз. Казвам това, откакто съм тук, има едно решение, а именно да бъдат много точно ревизирани целите на европейския бюджет и при това положение вече да се концентрират средствата за изпълнение на две-три основни цели, които наистина могат да бъдат постигнати по-добре с финансиране от европейския бюджет, по-добре отколкото на равнище държави членки. Не всичко, което се финансира в момента, не всички бюджетни редове, не всички програми, които се финансират от европейския бюджет, функционират наистина по-добре отколкото ако се е, финансират тези дейности от бюджетите на държавите членки. И тук е, наистина трябва да се работи по този въпрос, ако е, желаем да извършим преглед на многогодишната финансова рамка. Тук се говори за добавена стойност и трябва определени проекти да бъдат подложени на проверка, на преразглеждане. Със сигурност съществуват възможности държавите членки да изпълняват по-добре някои дейности. ЕФСИ, например. А Що се отнася до структурата на ЕФСИ, тук вече е, трябва да се създаде един голям фонд на европейско равнище и да се обединяват вноските на държавите членки или пък на частни инвеститори, ако проявяват интерес. Този модел е, всъщност е, не функционира, защото инфраструктурните цели, инвестиции в инфраструктурата могат да се планират много по-добре на равнище държави членки. И в крайна сметка ЕФСИ става само една национална платформа, където се обединяват е, заинтересовани инвеститори, е, но е, това е всъщност инфраструктура за съответната държава членка. Да речем страна е в Европейския съюз, нейното правителство, е, примерно Италия, няма да иска да плаща средства на Европейския съюз, за да се изгради ЖП отсечка в Испания или Португалия. Така че всички тези неща трябва много добре да се обмислят. След това тече дискусията за собствените средства. По този начин финансовото обезпечаване на европейския бюджет може да се гарантира по-добре, обаче трябва да имаме предвид, че както показа сенатор Ханти, е, този път е много труден, провали се данъка върху финансовите сделки, също така има трудности с е, таксата върху въглеродния блок и виждате, че наистина има трудности. И моят въпрос е към нашите гости. Дали не е по-добре при е, прегледа на финансовата рамка да се каже, е, че с е, наличните средства не можем да направим всичко и трябва да изберем съответните бюджетни редове, в които бюджетът на Европейския съюз наистина може да постигне резултати и това трябва вече да е свързано с ясно разграничение какво прави Европейския съюз, какво държавите членки. Смятам, че това е, разделение е добро и също така трябва да се гарантира да се е, посочи точно какво е, смята да изпълнява като цели Европейския съюз със своите средства. След това е, към доклада на представителя на СЕПС, е, господин Нунес Ферер, той е, каза в края на своето изложение, че всички печелят от европейския бюджет. Аз е, оспорвам това. Има държави членки, които солидарно, в името на солидарността, се отказват от ресурси, които могат да използват в собствената си страна и това го правят, за да помогнат на държави, които са в трудност. Италия е една от страните, която е сред нетните плаци и като нетен платец ние трябва да си зададем въпроса дали при някои проекти тези сложни парични потоци трябва да се осъществяват е, първо от Бруксел, е, след това от е, Бруксел към Рим. Всичко това е свързано с повече бюрокрация и в крайна сметка има по-малко средства за реално изпълнение на целите. Това е послание, което аз наистина искам да отправя към колегите и мисля, че на тази основа трябва да може да се работи. Не може да се решават всички проблеми с бюджета на Европейския съюз, поради което по-добре е да правим по-малко неща, да изпълняваме по-малко цели, но за сметка на това по-добре. Много граждани виждат в бюджета на Европейския съюз средство за прахосване на пари. Ние трябва да докажем, че с малко средства може да се постигне много и тогава вече европейския гражданин ще проявява по-голяма готовност към такива вноски. Само, че това изисква много работа. Председателят, господин Шолтек. Минаваме към координаторите, господин Фернандес. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Ако отправим въпрос към гражданите на Европейския съюз, е, колко според тях е, е бюджета на Европейския съюз, според вас какъв е процента на отговорите? Неколкократно съм правил такъв опит. Никой не си представя, че бюджетът на Европейския съюз отговаря на 1% от от GNI. Какво означава това? Това означава, че в момента ние твърдим, че гражданите смятат, че бюджетът е твърде висок всъщност е, е, те смятат, че той е по-висок, е, отколкото е на практика. тоест, гражданина плаш... смята, че той допринася повече, отколкото всъщност допринася. Тоест, е, те смятат, че процента спрямо брутния национален доход е, е много по-висок, отколкото е. Направете експеримента. Ние казваме, не искаме да увеличим европейски бюджет, защото гражданите не искат. Гражданите е, смятат, че бюджета може да отговаря на потребности, при положение, че е, реално той не отговаря. Това, не е, това е проблема. Гражданите не са склонни да допринасят към собствените средства. Ако им кажете, ще имаме собствени средства за работни места за младите хора, ще бъдат ли склонни или собствени средства за сигурността в Европейския съюз, ще бъдат ли склонни или не? това са собствени средства, е, за да отговорим на истинските интереси на гражданите и в частност заетостта. Въпросът за преразглеждането. Е, запазваме стратегията. Защото сме казали, че имаме стратегия. Стратегия 2020. Наблягам на това. Защото ние сме обещали цели – Знам, че това са цели, които са свързани и с национални действия. Знаем обаче, че в Европейския съюз сме изправени пред следния проблем. Всичко, което е национално, е добро. Всичко, което е европейско, е лошо. Виновните са в Брюксел. И в тази стратегия трябва да се прецени каква е личната отговорност на всяка държава членка спрямо целите, които сме поставили. Е, ние направихме нещо доста лицемерно. Е, ние сме добре запознати с 7-те основни цели. После обаче казахме 1% е, е бюджета на Европейския съюз за целта. После не постигаме целите и казваме за това е отговорна стратегията 2020. Лоша стратегия как е, искаме да имаме бюджет, е, който е, да бъде в съгласие с целите, които искаме да постигнем. Въпросът за собствените средства зависи и от начина по който управляваме въпросните собствени средства. Няма съмнение, че Франция и Германия в бюджета за 28 отговарят за 38% от този бюджет. Това все пак им придава голяма власт. Ако аз ви каня на вечеря, поне ще избера ресторанта. Разбира се. И може би не само ресторанта. Ако аз ще плащам. Ако ви казвам, че ви каня, значи, че ще платя сметката. Тоест, това зависи после и от подхода ни към тези приходи. Въпросът за добавената стойност. И тук започвам да се задавам въпроси. Приканвам ви да ми дадете определение. В началото трябваше веднага да ви благодаря за чудесните изказвания и на тримата. Те се допълваха взаимно. Та, какво е определението, което вие ни предлагате е, за понятието добавена европейска стойност? Ако добавената стойност е европейска, тя не трябва да се отнася само за една страна. Това, което е хубаво за дадена страна, е хубаво и за другите. Поне аз така смятам. Зависи. Добре, зависи. Очаквам определение за понятието европейска добавена стойност. Мисля, че е, ние извличаме определението, изхождайки от е, отрицателни мнения. Как ще се опитам да убедя гражданите? Казвам ви, ако излезе от Европейския съюз, това ще струва еди колко си. Ако е, приключим с Шенген, това ще ни струва еди колко си милиарда. Тоест, е, ние доказваме евро... добавената стойност на Европейския съюз е, е, възоснова на цената на отсъствието на съюз, т.е. по отрицателен начин. Може би това е пътя, по който трябва да тръгнем, за да постигнем целта. Има друго нещо много интересно. С много съкратен бюджет, който не може да отговори на въпросите на Европейския съюз – Решението е, с този бюджет правим следното. Повече национализъм, повече хора, които искат да излезат от Европейския съюз, но решението в съзнанието на много хора е трябва да намалим още повече. И какво ще излезе накрая? Няма да отговорим на нито една нужда, на нито един въпрос. И за това е, е, задавам въпроса, да остане ли нивото до 1% или не, това е съвсем правилен въпрос, но както вече е, каза скъпия ми приятел Жерар, бюджетът започва да става повече от 1%. Дори гражданина да смята, че това е 1%, в съзнанието на много страни имаме едно ниво от 1%. И за да изпълним за да спазваме това ниво от 1%, ние използваме инструменти, които са извън бюджета и които са извън този един единствен процент. И така, е, възоснова на извършената работа от нашите чудесни докладчици, възоснова на направените изказвания, е, ние сме длъжни да направим преразглеждане – и ясно е, че не разполагаме с гъвкавостта, от която се нуждаем. Мислим, че все пак, за да постигнем тази гъвкавост, има неща, които не са логични. За мен не е логично е, приходите от глобите да се връщат на държавите членки. Миналата година това бяха 2,3 милиарда евро. Приходите от глоби са приходи за бюджета на Европейския съюз. Те обаче след това се връщат джоба на държавите членки. Според мен би било логично тези приходи е, да е, е, се да, да се ущетоводяват е, в бюджета на Европейския съюз. И за следващата година, според мен би било логично е, това да бъде предвидено по гъвкавостта. Излишъка. Може би излишъка е, ще стане вече малко много, но поне глобите. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че говорих малко повече, отколкото може би имах право. Благодаря ви, председателя председателя, как са бадемовите дървета? Това беше игра на думи. Как са бадемовите дървета и глобите в Португалия? Божа, Гардия Саба, благодаря господин председател. Действително ние водим дебат за средносрочния преглед и тогава като че ли трябва да се зададем въпроса как изглеждат нещата в цяла Европа. И при това положение трябва малко да си поемем въздух и с пълна енергия да подходим към този въпрос. Понякога е необходимо да направим крачка назад и да погледнем нещата от разстояние, както каза господин Дюпре. Не е необходимо да следваме нещата толкова отблизо. Сега в Европа имаме една малко парадоксална ситуация. Може би от началото на изграждането на Европа е така. Не сме имали толкова голяма нужда от силна Европа, колкото сега. И никога не ни е бил необходим а, е, повече бюджет, който да отговаря на тези изисквания. В А, е, такъв обхват не сме получавали и толкова основателна критика към Европейския съюз. Онези, които защитават Европейския съюз, като че ли са в губеща позиция. Има еврофоби, те не желаят Европа, не искат европейски бюджет, имат своите представи и използват всеки малък проблем, всеки малък повод, за да защитават своите позиции. А онези от нас, които наистина вярват в Европа, изглежда така, че е, ние искаме е, да останем е, в центъра е, на тези неща, но за нас е, става все по-трудно да същитаваме позицията си и това личи много силно от бюджета. Наистина ни е необходима преработка на многогодишната финансова рамка. Очевидно е, че държавите членки не искат е, да извършат е, такова преразглеждане и е, за това не бива да губим в дебата точно този аспект от нашия поглед. Беше казано 2014-2015 година, че наистина докладите, които показаха това, показаха проблемите, е, какви са темите при е, преразглеждането. Ние изчерпахме всички възможности за гъвкавост, на максимум сме при всички функции, действително не при селското стопанство, но мисля, че ние изобщо не сме в състояние да дадем цифрово изражение на е, селскостопанската криза, млечната прига, криза вследствие на руското ембарго и как това влияе на този сектор. Аз ще бъда много предпазлива и няма изобщо да споменавам е, средствата в селското стопанство. Функция едно. Ще трябва м, проектите за инвестиции да бъдат ограничени като обхват. При инвестициите целта става все по-голяма. Имам предвид бежанците, безработица сред младите хора. Всъщност със същите средства трябва да решаваме повече проблеми. След това, функция 3 е, няма какво да казвам по нея. Функция 4, тъй като ние не сме в състояние да изпълним целите за развитие, по тази причина светът е такъв какъвто е в момента. С повече бежанци, толкова колкото не е имало никога. Това са ясни сигнали и аз не разбирам а и в държавите членки никой не разбира, че е необходимо да бъде преработена а, многогодишната финансова рамка. Просто държавите членки не искат да направят това. Така че е, сега вече трябва да говорим съвсем открито. Не можем да се справим с всички тези задачи, ако нямаме повече средства. А знам много добре, че много хора не искат да чуят това. Е, казва се, че по-добра Европа означава повече средства, но не само в действителност. Аз мисля, че за една по по-добра Европа са ни необходими повече средства. С по-малко средства няма да можем да изпълним целите за една по-добра Европа. Аз като цяло съм съгласен с всичко, единствено не толкова с казаното за собствените средства собствените средства а, е, няма да решат нашите проблеми изцяло и а, е, това е и а, е, няма да промени нищо и в преговорите, но мисля, че а, все пак а, до някъде а, Зад собствените средства стои идеята да се промени позицията на държавите членки, които преговарят по МФР колко средства ще получим в бюджета и ако наистина това са собствени средства, всичко, което се внася, в крайна сметка трябва да е по-малко, отколкото се получава след това. Аз подкрепям тези, които казват, че това е краткосрочен поглед и не е реалистичен, поради което мисля, че е добре, че тази тема беше засегната във всички доклади някои от аспектите, към които сериозно се отнесохте, е защитата на бюджета и тук вече е, ще трябва наистина да е, покажем ясно, че бюджетът не е бюджетът от 2000-та година, нито пък от 1990-та година. Има много големи проблеми, но за съжаление е точно така. Вие се опитахте да покажете това. Чухме в някои доклади обаче, че не всички е, искат да се защити бюджета. Е, наистина е, трябва да се обърнем към съвета, да го приканим към действия при нас обаче е, смятам, е, че трябва да е в сила предложението, обърнете се към съвета, може би ще ви дадат е, някои цифрови данни, така че да се разбере, че реалността свързана с бюджета не е свързана с тази, този краткосрочен начин или поглед да се гледа само колко сте платили и колко ще получите. Това, което Доминик каза във връзка с процентите, е, също е интересно. В последно време аз е, чувам искания е, европейския бюджет да се промени силно в посока финансови инструменти и в посока инструменти с различна данъчна насоченост. Аз не смятам, че това е правилно. Смятам, че финансовите инструменти трябва да служат на специфични цели и да се подчиняват на специфични условия. Това са наистина неща, които трябва да владеем добре. И последен коментар за плащанията – сега а, сме в относително спокойна ситуация при плащанията, защото натискът не е толкова голям като през последните години. Разбира се, знаем, че в края на финансовата рамка натискът ще бъде огромен по отношение на плащанията, защото накрая се струпва всичко. И няма а, друг начин, освен да решим проблема и как можем да го решим, като платим, като поем задължения, защото в противен случай правим погрешен бюджет. Това а, ще се случва винаги, когато а, задълженията са по-големи от а, плащанията и това е свързано с а, е, един малко демодиран поглед към бюджета. Преди нямахме проблеми с плащанията, защото държавите членки изобщо не бяха подготвени да изпълняват тези програми, които са в МФР, така че когато винаги имаше разлика, разликата между задължения и плащания беше голяма. Обаче е, сега е, плащанията се натрупат, защото не се изпълняват проекти, не се е, забелязват тези неща. Обаче и ако а, всяка година имаме ситуацията на несъответствие между плащане и задължения, имаме винаги 30 милиарда разлика и ако продължим така, никога няма да решим проблема. Държавите членки трябва да а, Това не е а, ситуацията същата като преди 14-15 години. А, сега средствата се изпо... изразходват до 100%, така че трябва да имаме покритие 100%. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на господин Пункович. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика, както и на всички експерти, които казаха важни за нас въпроси. Сега ще говоря на хрватски, защото виждам, че мога да ползвам родния си език. Необходимостта от преглед на многогодишната финансова рамка може да бъде разгледана ако таваните не бяха такива каквито са и ако нямаше непредвидени обстоятелства. Може и бяхме пряко засегнати от кризата с мигрантите. Така че трябва да обсъдим възможността за преразглеждане на таваните, особено за някои функции. Прекомерната употреба на специфични инструменти постави в заплаха таваните. Ако възникне друга хуманитарна криза или криза свързана с сигурността, функции 3 и 4 няма да ни помогнат, защото функции 3 и 4 са отделени за кризата с мигрантите. Така че може би трябва да преразгледаме основно тези функции. В допълнение към това липсва доверие между държавите членки, което от своя страна също се отразява на Европейския съюз. Когато се прави прегледа на МФР, не трябва да се стига до промяна в участието на държавите членки. Фондовете за морс, в областта на морското дело, селското стопанство и така нататък са специализирани такива. Трябва да имаме и бюджетно планиране, което да се базира на резултатите. Трябва да има и по-добро разходване на средствата на базата на европейската добавена стойност. Политиката на сближаване определено има висока добавена стойност за целият Европейски съюз, така че не трябва да я разглеждаме нея по-отделно. Някои фондове за отделни програми получиха необходимите финансови средства, но те няма да стигнат за всички програми през 2016 година. Това е видно най-вече по отношение на програмата за младежката заетост. Ние в парламента искахме да осигурим необходимите средства. С оглед на трудното положение в някои държави членки. Това е изключително важно за държави като моята, Харватия, където за съжаление, ние сме в изключително неблагоприятно положение по отношение на младежката безработица. Затова трябва да намерим решения, за да може инициативата за младежка заетост да получи достатъчно средства. Втората половина на МФР сега ще пострада от недостатъчното бюджетни кредити за поети задължения. Член 14 на регламента за МФР постановява различията в бюджетните кредити за поети задължения и тези за плащанията. Що, отнош... Що се отнася до забраната за плащанията, това решение за сега бе добро но трябва да помислим за бюджетите кредити за поети задължения в кохезионните структурните фондове или функция 1Б. Програмата в областта на сближаването се очаква да бъде приложена. Да не забравяме и прехвърлянето на средствата за непредвидени обстоятелства. всъщност това ще се окаже по-скоро технически, а не политически проблем. Необходимо е да се реши проблема с приходите в европейския бюджет и да помислим за някакви альтернативни пътища за неговото подхранване. Благодаря. Месье Манка. Господин Манка. Ďakujem, пан председател. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на тримата участници в панела. Те ни предоставиха изключително интересна информация и аз сега бих искал да кажа няколко неща във връзка с чутото. Европейския фонд за стратегически инвестиции, който създадохме, ще заработи, ако го използваме в пълния му потенциал. Какво направихме? Взехме финансови средства от Хоризонт 2020, например, и ги прехвърлихме в Фонда за стратегически инвестиции. Фонда за стратегически инвестиции няма за цел финансирането само на високорискови проекти. Използвахме наличните фондове, за да може да намалим рисковете. Моето правителство успява да разработи проектите без помощта на Фонда за стратегически инвестиции. Успяваме да се справим с санирането на сградите. Прехвърлянето на средства от Хоризонт 2020 към Фонда за стратегически инвестиции означава, че отидаха средства там, където е, така или иначе имаше финансиране. Това не е добро бюджетно планиране – това са проекти, които можеха да получат финансиране и от други източници. Фонда за стратегически инвестиции трябваше да се отнася за альтернативни проекти. Получава се така, че през 2014 година имахме 4000 неизплатени фактури. Това, разбира се, се отразява на заетостта. Води до неплатежоспособност. Проблема с неизплатените фактури води до огромни проблеми. Когато проектите започнат да се разработват в по-широк мащаб през 2017 година, откъде ще дойдат средствата. Едно от решенията е държавите членки да изпълняват обещанията си. Ако има неизползвани средства, считам, че нетните вносители не трябва да се борят да се получат обратно всяко евро. Нетните вносители желаят да включат неизползваните средства в собствения си бюджет – и от тук идва проблема с европейския бюджет, който не може да извърши плащанията. Трябва да намерим нов начин за финансиране на европейския бюджет. Нови собствени средства. Обсъждахме този момент по време на тристранната среща и Казахме също така, че трябва да се инвестира в заетост на младите хора. В моята държава използвахме тази възможност, разработихме проекти и когато а, проектите приключиха, 60% от младите хора, които участваха, останаха без работа. И съвета и комисията заявиха, че през 2016 година желаят да спрат временно проектите, за да се направи преглед. Трябва да се инвестира само в ефективни проекти. И през 2016 година трябва да се финансират проекти, защото в крайна сметка те водят до заетост на много млади хора. У нас с една трета намаля младежката безработица благодарение на тези проекти. Относно борбата с измамите и злоупотребата за средствата, това също е голям проблем. Запитахме министър-председателите защо се противопоставят на данъка върху транзакциите. И те ни отговориха, ми ще се съглас комисия, ако и другите се съгласят, но не чухме никакви основателни аргументи. Трябва да приключим и дискусията със собствените ресурси на Европейския съюз. Знаем какъв беше резултата от конференцията в Париж. Нуждаем се от средства, за да намалим ефекта от парниковите газове. Едно от решенията беше да се наложат данъци върху проектите на трети държави в Европа, за да може по този начин те да заплатят за парниковите газове. Но не трябва да се стига до намаляването на конкурентоспособността на нашите собствени предприятия. Нуждаем се от нов инструмент – който да насърчи останалите държави да дадат своя принос за климатичните изменения, да намалят своите емисии. Не смятам, че Европейския парламент би се противил на такова решение, но със сигурност съвета няма да се съгласи с нашите предложения, включително и с това за собствените ресурси. Групата на високо равнище за собствени ресурси ще излезе с предложения и ще трябва да обсъдим въпроса с съвета, защото в противен случай европейските граждани само ще се объркат. Благодаря ви. Председателят, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Отчасти слушах докладите от моя кабинет, защото имах други задължения, но все пак е, искам да взема думата, за да се обърна към някои колеги тук. Мисля, че а, това, а, което използва Хосе Фернандеш като сравнение с сметката в ресторанта е много забавно, защото а, наистина много нагледно представя нещата. А, не защото а, германците в кавички плащат а, сметката, а, а защото в германската преса а, се появиха съобщения, че парламентът а, заема позиция а, като че ли а, извършва покупки с кредитната карта на чуж човек. И е, всъщност е, това е един стар синдром е, на е, германците, че е, нашите средства, казват те, се е, прахосват в Европейския съюз разбира се, е, има различни политически сили, които подсилват е, това схващане в Берлин, т.е. в е, Германия. И сега, представете си един клас, който е, празнува 10 години от завършването и е, отиват в ресторант, казва се, е, имаме хубаво меню за 28 участници, е, домакинът е комисията, е, тя поставя финансова рамка и идват е, първите гости и казват да, но тук има риба, не искам това да се плаща. Другият казва, о, аз в момента пък си забравих портмонето, не мога да платя. И идва и следващият гост и казва, аз обещах на моите деца да им занеса нещо от десерта, мисля, че няма да стигне. Така че представете си каква е позицията на отделните правителства в цялостната картина, но това е точно ситуацията. А ние стоим а, отстрани и разпределяме средствата така, като че ли отговаряме на поръчките на тези гости. Те обаче искат или повече, или по-малко, или нещо друго, но няма точна а, обща позиция какво а, искат всички, какво точно искат. И тук вече идва дискусията. Тя влиза в играта, дискусията, която водим. Аз а, и слушах това от господин Камър и от, до някъде е, от господин Цани. Когато е, говорим за европейския бюджет, кой определя точно е, какво да се прави с него и какво да се включва в него. Това са държавите членки. Нещата не стоят така, че когато ние искаме повече средства за да, ако мога да се изразя драстично, да е, дръжките на вратите на депутатите, ние искаме тези средства, за да могат държавите членки да финансират нещо повече. Е, нещо, което не може да се финансира с този бюджет. Господин Келмер каза, че едно евро трябва да се изразходва само веднъж, но ако искаме сълскостопанска политика, регионална политика, е, ако искаме да е, правим политика за беженците, за миграцията, трябва наистина да се поставят приоритети. Ще финансираме това, което изброих, а това, което е по-второстепенно, не и всъщност трябва да се очертаят и альтернативите. Може би политическо отношение е по-лесно да се каже да, ние е, ще допълним приходите на Европейския съюз е, чрез собствени средства или допълнителни е, преводи от държавите членки на средства. Аз обаче не мога да приема ситуацията, че в много столици, също и в нашата столица, непрекъснато се постъпва така, като че ли този бюджет е черна дупка, в която се изливат средства и тези средства след това не се виждат, с тях се прави всичко възможно, само не и което трябва. Тоест, държавите членки трябва да имат собствена отговорност при изготвяне на бюджета и при средносрочната финансова рамка също, защото в нощта на дългите ножове какво се получава? Всеки налага своята политическа цел, за да има добър отзвук в националните медии за него, но не прави това, което е в интерес на всичките държави членки. Е, този подход Just Retour, който до някъде е, е, води дискусията в моята страна, в други държави членки. Не, да, смятам, че този подход е напълно погрешен. Доминик даде много добър пример за разходите на регионалния фонд в Польша. Е, точно с този подход Жус Ретур капиталовите потоци в Европейския съюз изобщо е, не се е, представят. На моите посетители аз казвам следното. Когато е, Гърция се нуждаеше от ново летище е, за Олимпийските игри. Това трябваше да се плати с местни средства. Кой обаче го построи? Е, германската фирма Хохтив. И този поток на капитали изобщо не може да се представи, защото е много комплексен комплексен и е, трябва, м, примерно, средствата от кохезионните е, фондове, които е, се отпускат, те също не могат да се представят като капиталови потъци. Е, сега, твърди се, ние платихме, внесохме толкова, искаме е, горе-долу толкова. Е, сега това са приятелите на отстъпките и те стават все по-големи е, в е, МФР. В последната МФР искаме по-малко отстъпки, обаче имаме повече. Например, отстъпката за страдания. Според мен това е напълно погрешен подход, като е, човек от Севера Рейн, Вестфалия не мога да подкрепя това. Ние сме най-голямата федерална провинция и всяко пето евро на данъчни постъпления в Германия идва от Северен Рейн, Вестфалия. Може би някои ще ми се смеят от дома, ако поставя това искане, но е, в европейския бюджет то е възможно. Там е, съответната национална част трябва да се отразява и мисля, че това не е възможно нашите е, политически е, фронтове или очертани линии е, не са да искаме повече средства, а да кажем държави членки. В договора ясно е посочено какво трябва да финансирате. Има също стратегията Европа 2020, има също и неотложни ситуации, така че това, което е на разположение в МФР, не може може е, да покрие тези цели. Или трябва да имаме по-малко дейности, или е, в противен случай няма да постигнем успех. Благодаря, господин Донано. Не знае дали е, господин Фернандес и господин Гайер ще платят сметката накрая, но определено възбудиха апетита ни. Аз предлагам да платя аперитива. Мисля, че всичко, което чухме преди малко, показва колко са различни становищата ни. Дискусията наистина беше богата, оживена и своевременна. Затова ви благодаря за организацията на днешното изслушване. Разбира се, че трябва да се преразгледа многогодишната финансова рамка. Нямаме друг избор, както казаха и колегите. Наистина трябва да гледаме напред средносрочен преглед няма да ни помогне в случая. Трябва да погледнем по-напред, по-далече в бъдещето, за да може Европа да установи какво точно желае. 1% е, от брутния национален доход е смешна сума, каза господин Фернандеш и другите колеги. Трябва да се... Е, в САЩ се стига до 16% за отделните щати. Разбира се, че тук положението е различно, но все пак е сходно. С този 1% се зараждат много надежди. Има една страхотна лотария на европейско равнище, така мислят гражданите. И просто човек трябва да поиска да бръкне с касичката. Но трябва да бъдем и прагматични, оттам идват фрустрациите. Когато аз управлявах структурните фондове в Европа, знае какви бяха очакванията и зная колко голяма беше фрустрацията в последствие. Нуждаем се от средства, които да ни помогнат да решим проблемите на гражданите. Кризите се трупат една след друга. Тази с мигрантите, с руското ембарго. Това са все кризи, които не са свързани с определена държава, а с Европа като цяло. И от тук въпроса за европейския бюджет – Опитваме се да заобиколим европейския бюджет, като създаваме извън бюджетни инструменти и никой от нас не знае докъде ще доведе това. Е, тези извън бюджетни инструменти не подлежат на демократичен контрол. И ние в Европейския парламент трябва да си зададем въпрос за демократичния контрол. Смятам, че е необходимо да разберем, че се нуждаем от повече солидарност в Европа и от по-голям бюджет. Както казаха колегите, зависи какво как ще използваме този бюджет. Зависи на къде искаме да тръгнем. И гражданите ще ни разберат. Младежката безработица в Европа е изключително голям проблем. Съществен. И ако успеем добре да обясним на гражданите, съм сигурен, че гражданите ще разберат, че се нуждаем от нов начин на захранване на европейския бюджет. Да, но в крайна сметка гражданите са тези, които ще трябва да платят. Да видим дали това ще е така. В това отношение е, да помислим върху казаното от господин Манка. Има възможност да има европейско финансиране, което да не идва от джоба на дънакоплаците. Да а дори и по някакъв начин да засягат данакоплаците, ако има възвръщаемост на инвестициите, гражданите ще го приемат. Не може да продължаваме да живеем в тази Европа, която разчита на собствени ресурси, които са недостатъчни. Европа трябва да бъде по-солидарна, да отговаря на нуждите на гражданите и да има европейски бюджет. Председателя. Позволявате ли ми да кажа две-три неща? Първо искам да благодаря на експертите, които е, чудесно очертаха рамката на нашата дискусия. В крайна сметка ние сме сигурни само в едно единствено нещо. След 2008 година въпроса с неизвършените плащания ще стане непоносимо. Това е очевидно когато се натрупват неизвършени плащания, когато ще трябва да гласуваме многогодишна финансова рамка от 2014 до 2020 година с 960 е, милиарда кредити за задължения и 908 милиона задължения, тогава създаваме нова пропуст от 58 милиарда. Това не е логично, защото в един момент е, трябва да съвпаднат е, извършените плащания и задълженията за плащания. Сега, по собствените средства. Е, трябва да искаме повече от данъка и по-малко от данъкоплатеца, но това далеч не е лесно. Е, е, аз знам малко данъци платени от дружествата, които в един момент не са отразени върху цената, която плащат потребителите. Вие напомнихте, че 99% от нашия 90% от нашия бюджет са вноските на държавите членки. 10% са мита. Европейския съюз непрекъснато подписва споразумения за свободна търговия, така че е, тези е, мита се стопяват. Може би трябва да имаме данък върху въглерода или на външните граници. Така че не знам какви данъци ще събираме. Дори данъка върху финансовите сдалки. Във Франция ние гласувахме закон, че е, ние е, сме за този данък, но ще го прилагаме тогава, когато целият свят го прилага. Няма нищо по-износиемо от такъв данък. Ако искаме да направим удоволствие на Лондон, трябва да въведем данък върху финансовите сделки в еврозоната. Трябва да внимаваме. Има данъци, които водят до изнасянето зад граница на облагаемата материя. Ако един ден имаме собствени средства, трябва да внимаваме каква тежест е, ще окажем върху данакоплаците. Ако има европейски данък, е, гласуван от Европейския парламент, който тогава ще стане истински парламент, защото парламентите гласуват данъците, тогава държавите членки трябва да поемат ангажимента да намалят бремето върху националните доходи. Тогава държавите членки ще имат по-малко собствени средства и съответно ще бъде бъде намалена вноската им в европейския бюджет. Изразявам подобни резерви във връзка с собствените средства. Сега, е, по нашия собствен бюджет. Въпросът е, е какви правомощи държавите членки е, са склонни да прехвърлят на Европейския съюз. Така че това би била същинската добавена стойност. Дали прехвърляйки правомощия на Европейския съюз, е, цената на упражнението на това правомощие е, няма да излезе твърде висока. Тоест, дали няма да е по ефективно тези действия да се извършват на национално ниво. И бюджета е просто израз на средствата, които са отредени за, упре... за извършване на правомощия, за изпълнение на правомощия. Така че въпросът е какви правомощи държавите членки са склонни да отстъпят на Европейския съюз. И тук е, е, все пак е, оставам с впечатлението, че държавите членки ревниво пазят техните правомощия, своя суверенитет, понякога излагат на показ своята неспособност да упражняват тези правомощия. По добавената стойност, всъщност е, от 100 е, разходи 90 е, се връщат към държавите членки. Под формата на обща сълскостопанска политика 40 и всичко друго кофициални фондове или Европейски социален фонд така че е, държавите членки е, е, плащат средства в Европейския фонд, за да се върнат после те към тях. Дали преминавайки през Брюксел, тези средства получават някаква добавена стойност. Обикновено това води до допълнителни разпоредби, които много зле се възприемат на място. Не знам какво става в другите държави членки, но това, което аз чувам във Франция е, че Примерно всички регламенти, които трябва да спазваме, за да получим 3 стотинки от Европейския съюз или 3, статим, или 3 сантима, са просто непоносими. Така че трябва много да внимаваме. Важно е един ден да получим бюджет, който да събуди интерес от държавите членки. Аз чух какво каза Хосе Мануел. Министри казват, добре, че има правителства, защото ако оставим Европейския парламент и Брюксел да се вихрят, ще харчим много повече средства. Това, което чуваме, много е лесно за държавите членки да обявят Европейския съюз за изкупителна жертва за е, това, че е, има прекомерно разходване на обществени средства. Така или иначе, упражнението беше впечатляващо е, и задачата за нашите съдокладчици е забележително. Трябва, трябва да видим какво са готови да направят държавите членки. Страхувам се да нямаме, да не останем, да не останем неудовлетворени накрая. Е, сега ще чуем мнението на тримата докладчици, за да реагират на казаното от повечето от присъстващите колеги. Господин Люкаш, благодаря господин председател. Е, аз съм съгласен с много отказаното от различните изказали се. Е, по това, че е спешно да се разрешат някои проблеми и че не е чак толкова спешно да се решават други проблеми, като например проблема със собствените средства. Искам обаче да се върна е, на казаното от вас за това как се възприемат нещата от гражданите. Доводите, които изтъкнах във връзка с собствените средства са трябва гражданите да бъдат по-добре осведомени, по-ясно да съзнават какво е европейския бюджет, как се решава той и е, тези решения да съответстват и на е, приоритетите, които са посочени от целия Европейски съюз. Например, стратегията 2020, хоризонт 2020 и прочие. Така че намерението ми беше съкръщаването до 5 години на многогодишната финансова рамка или по собствените финансова средства трябва да има по-голяма прозрачност, по-голяма видимост, по-активен демократичен дебат по собствените средства. Така че собствените средства са начин да се въведе това, макар и съкръщаването на периода до 5 години също да бъде начин да се въведе това. Колкото до усещането европейските граждани – във Франция, не знам дали това се отнася за другите държави членки, но в печата почти не се обсъжда многогодишната финансова рамка, но когато френския печат говори за това, цитира цифра от 7 години. Казва се, че европейския бюджет, гласуван през 2013 година, е 900 милиарда. И веднага всички казват, това е огромна цифра, но никой не прехвърля това в годишни потоци в годишни потоци. Както е добре известно, ако се изрази в годишен поток, тогава цифрата е много по-малка. Ако разделим това и на гражданите на Европейския съюз, виждаме, че на гражданин годишно цифрата е изключително ниска. Така че трябва да положим усилия да, да, да, да, да председателя. Когато правим пресконференция, след като сме гласувани в бюджета, добре, че е, службите за комуникация на Европейския парламент са на лице, защото на практика няма журналисти. Да, така че е, трябва да е, е, отключим криза, както направи господин Камерон от време на време, прави господин Камерон, за да се мобилизира печата. Така че по тази цифра 900 милиарда, това е годишния бюджет на Франция, горе-долу председателя. Така ли? Да, да, всички отрасли на публичния сектор. При е, е, е, всички френски граждани имат усещането, че бюджета на Европейския съюз е колкото бюджета на Франция. Това е невярно, защото се съпоставя нещо, което се отнася за 7 години с нещо, което се отнася за една година. Така че, мисля, че председателя. Ако минем на петилетка, ще стане по-добре. Отговор, да, при петилетка ще имаме реална дискусия върху целите. Да, но може би ще излезе малко по-малка е, цифрата. И така, за това според мен въпроса за собствените средства е, трябва да бъде в сърцевината на нашите разсъждения. Е, не просто защото смятам, че с магическа пръчка, замествайки собствените средства с настоящето финансиране, ще реши всички проблеми на Европейския съюз. Е, невярно би било това, но мисля, че по този начин ще се промени темата на дискусията, тя ще стане по-прозрачна и по-демократична. Thank you to give me the word. It's, it, it, one suffers in the seat. Listen. Е, да, е, да, е, благодаря. Човек страда, когато слуша най-различни коментари. Е, и мога да отговоря на въпроси, но искам първо е, да ви попитам. Вие съзнавате ли, е, че държавите членки, които плащат 0,7% от брутния си вътрешен продукт за целите на хилядолетието, тези средствата стигат до Великобритания, до Дания и до Нидерландия. За останалите страни е 0,3%. Това ми прави силно впечатление, защото това е нетен баланс така че аз съзирам проблем тук. Ние трябва да разберем, че има проблем не защото тези страни не искат да плащат за действия в други страни. Нещата са различни. Това е просто едно послание. Другото послание. Говори се за е, възприятието за размера на бюджета. Е, това беше проучване направено от Евробарометър. И е, цифрата, която предизвика инфаркт у мен е, че средният процент в Великобритания е 30%. Е, е, в Великобритания това беше средният договор. А, нямаше обаче нито една страна, където да се каже 1%. А, така че Великобритания беше изключение, там скочи графиката. А, е, така, те смятат, че те дават 30% от бюджета на Европейския съюз. Но невежеството понякога се насърчава. В страни, които не са толкова европейски, гражданите като че ли знаят повече. Но каква е причината? Все пак това също е полука, която трябва да излечем. Сега има хора, които казват, че европейският бюджет непрекъснато расте през 2000-та година и от тогава насам процента от брутни национален доход спада. Но Европейската комисия, освен разширението, извърши невероятна степен. Т.е. спада процента спрямо брутния национален доход. Обаче имаме инструмент за Турция, Африка, Сирия. Добре, вие е, е, кризата е на лице, някой трябва да плати. Ако чуете съвета, те ще кажат, може би трябва да има, дори да има отделен бюджет на друга планета, все пак ще трябва някой да плати. Така че те обвиняват европейския бюджет за средства, които те трябва да платят. Така че това е въпрос на комуникация на PR компания. Искам да кажа още нещо по въпроса за европейската добавена стойност. Първо, вижте целите на Европа 2020. Това е изходната точка. Мерките съответстват ли на целите? На второ място, трансгранични ли са мерките? Много ми харесва финансиране от ваша страна на местно културна проява. Но все пак има и бюджети на правителствата. Е, няма нужда да казваме всичко е европейско, защото е красиво, а това, което не е красиво, не е европейско. Така че добавената стойност наистина е под въпрос. Европейско ли е нивото или не? Е, така че има неща, които трябва да се кажат ясно. Ако не е ясно, трябва да се обсъдят. Още нещо. Внимание за бюджета. Някои говорят за области, където има проблем с имиджа специалист по бюджетните сметки в съвета ми каза, сметките на Европейския съюз са едни от най-прозрачните и най-добре те отговарят на международните счетоводни стандарти. И е, е, в Великобритания бюджета ще бъде отхвърлен ежегодно, ако има такава проверка, каквато има в Европейска сметна палата. В Обединеното кралство няма сметна палата. Така че чудесно да се оплакваме, обаче съм шокиран, като виждам как хората критикуват бюджета. Скандално е едва ли е, де по света има 28 е, страни да спазват съпоставими процедури. Сега, е, баланса на бюджета в държавите членки е много голям въпрос, защото ако няма добро управление на бюджетите на национално ниво, има проблем с е, еврозоната, защото държави не си управляват сметките като, като направо ми се справиха косата, като гледам цифри. Искам да ви кажа, че имам, настръхна ми косата, като видях е, някой национален бюджет. Е, че това, не всички страни се възползват. Добре, е, добре. Искам да ви кажа, че финансирането на научните изследвания е, трябва да създаде 13%, 13 да умножи инвестициите, дори да има неуспешни проекти. А, а, така че економическото отражение, а, економическите последици биха били 13%. 13 пъти, 13 пъти мултиплициране на инвестициите. Така че е, това е отговор на въпроса къде отиват парите. Така, но обикновено това не се взима предвид. Е, гледа само какви са разходите за държавите членки. Друго, свързано с научните изследвания. Всички научни работници в Обединеното кралство, хиляди, са се подписали, че са против излизането на Европейския съюз, защото има сътрудничество, споделяне, на много неща. Примерно в Швейцария научните работници са лишени от сътрудничеството. Така че има и научни работници, които могат да подпишат обратна позиция. Винаги някой ще бъде на противно мнение. И ги видяхме и, в BBC, и, на, и по BBC. И така, на последна точка, може би някой няма да ме харесат, но аз трябва да кажа, че когато имате бюджет като бюджет на Европейския съюз и имате, съжалявам, но е, е, добавената стойност изглежда като добавена стойност. Виж, прочете е, доклада ми от 2007 година за добавената стойност селското стопанство. Аз защитавам добавената стойност така че аз твърдя, когато имате бюджет, който се плаща възоснова на мерки, изчисления и суми, от 98 до 91 средностатистическо производство в определена област, когато това се променя с годините, сега ние плащаме нещо, което казваме, че е за нещо друго, и се разпределя по начин, който не е, съответства на хората, които искаме да подпомогнем. В селското стопанство трябва да имаме селскостопанска политика, но трябва да има яснота. Примерно, ако има едно евро, което отива от Франция до Брюксел и се връща в Франция, тогава има смисъл. Докато е, в поселската, селскостопанската политика това е циркулярен отпадък. Може да имате. Въпрос е откъде са парите. Ако отидете в Брюксел, всичко става различно. Примерно по кохезионната политика. Търси се решения. Дори никой не може да дойде да ми каже всичко е важно, сълскостопанската политика е важна, аз по принцип съм специалист по стопанска политика. Селското стопанство е важно, но начина по който се разпределят средствата е съвсем различен от това, което ние твърдим. Това е въпрос на прегледа. Има хора, които не искат да говорят на тази тема, но все пак трябва да го кажем. Благодаря. Истина е, че една политика на преразпределение не непременно е политика на автоматично преразпределение. И е, всъщност истинската тема е свързана с Комисията по селско стопанство. Доминик? Е, провал при комуникацията. Пълен провал на комуникацията между Европейския съюз и обществеността. За съжаление, е, с други думи, Европа не говори на европейците, казва председателя. Е, е, години, години, години не се знаеше какво става в други страни. Примерно, чухме данни. Никой не си спомня, че Европейския съюз разходи повече за 15, отколкото за 28. Дори никой не мисли за това. Европейски съюз харчеше повече за 15, отколкото за 28. Те не правят елементарна съпоставка. Е, това е доста предизвикателен довод, но все пак е, ни кара да се замислим. Погледнете се назад. Какво постигнахте с повече пари? Всички ли бяха доволни? Може би при настоящето решение съкръщение, съкръщение, съкръщение. Докъде сме стигнали една бавно движеща се економика, използване на международна власт. Това постигнахме. Не знам дали можем да променим това с настоящия преглед или преразглеждане, както и да го наречете. Нямаме време. Остават ни още две години. Нека да направим същинска дискусия по бъдещето. Съгласен съм с някой от доводите, които чух. В европейския бюджет има страшно много парадокси. Разбира се, че е така. Години говорим за създаване на съвременна економика в Европейския съюз, да се инвестира в брутния национален доход. Но, а, е, е, а, а за ноу-хау, да, а, но ние за научни изследвания, докато ние 40% е, разходваме за селско стопанство. Не пипайте тия 40%, после правете каквото искате. Това не се пипа така и ще продължи през следващата многогодишна финансова рамка. Това е загуба на време. Говорим за собствени средства. Разбира се, че трябва да обсъдим въпроса, но дори и днес имаше чудесен пример. Какво искаме от държавите членки? Да, чу, да събираме глоби. Да събираме глоби. Но ние отнемаме средства от национални бюджети. Когато говорим за така наречения жустретур, когато това е преобладаващата политика в европейския бюджет, няма да се постигне правилно решение. Каквито източници да е, търсите, ще има национални експерти, които ще ви кажат по счетоводните отчети колко няма да платите, защото ще платите това на гражданите. Ето, вижте, е, налага ви се е, следния налог или данък, за да плащате сметки в Брюксел. Но никога няма да ви кажат, е, но с тези пари сме постигнали следните цели. Ставате по-сигурни, живеете в по-голяма сигурност и това решава проблема ви. Новите финансови инструменти. Това не е панацея. Това не е панацея за европейския бюджет. Ние няма да решим проблемите. Разбира се, че трябва да обсъждаме въпроса. Положението се променя. Но тази, но тази промяна, това преместване от държави членки, които са получили много грантове, те е, са се прехвърлили към други инструменти. Те искат нещо друго. За, просто обстоятелствата се променят или нещо друго, трябва да има предлагане на различни инструменти, но не бива накрая. Но трябва да имате предвид, че в политиката се постига успех – само ако е, те са финансирани с достатъчни средства. Няма нужда да се свиква допълнителна среща на държавни гали в Европейския съюз и да се каже, трябва нещо да се направи, надяваме се, че ще не се направи, точка. Ние продължаваме да се придържаме към 1%. Европейската инвестиционна банка трябва да финансира допълнителни разходи но някой в миналото е решил да наложи практика на Европейската инвестиционна банка. Те имат 3 А. Те трябва да спазват риска, капиталовите наличности. Вие не можете само да им пращате още сметки, за да плащат те е, трябва да имаме същинска дискусия в Европейския съюз, какво искаме. Искаме ли да решаваме европейски проблеми или Просто да се придържаме е, към 1% европейски бюджет. Това е. Благодаря. Мерси. Благодаря. Ще дам думата на двамата докладчица за заключение, но ако комисията желая да вземе думата и тъй като господин Сикерски, председателят на комисията по селско стопалство, е сред нас,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 създадохме комисия, работихме е, по бюджета и след като чухте, че бях в залата и беше казано, че селското стопанство е свещена крава и аз не реагирах, тогава наистина е, това би било много лош е, знак за мен, поради което аз поисках думата. Исках да реагирам на казаното от господин Доминик и съвсем накратко в тази връзка ще посоча, че ОСП като първата европейска политика гарантира сигурността на продоволствието. Ставаше дума за достъп до храни и до качествени храни. Господин Доминик не е съвсем млад също и мисля, че много добре се изпомня времето, когато живеехме е, в е, комунизъм и имаше копани за храна. И не само при нас, ами в е, всички такива страни. Съвсем накратко, Сълскостопанската политика се изменя, тя еволюира. Внесоха се много екологични елементи в нея и сега тя е по-скоро екологична политика, а не чисто сълскостопанска политика. И трето, приходите на земеделските стопани представляват две трети от приходите на други професионални групи в Европейския съюз. Ние имаме много малко млади земеделски стопани, които са на възраст под 30 години. По този начин сме в такава ситуация, в селското стопанство, което изглежда такава, каквато я виждате. Много е, екологично е селското стопанство в момента. И имаме общи ценности, които е, се създават и защитават от селското стопанство. И същевременно имаме е, намаляване на цените на хранителните продукти в целия свят. Е, миналата година с 19% и това намаляване на цените е много добро и в полза за потребителите. Спадът на цените обаче се понася от земеделските стопани, не от потребителите или от търговците. Представете си положението на пазара за хранителни продукти. Преди две седмици аз бях на един а, сълскостопански панер, сълско-стопанско изложение във Франция и там научих, че много земеделски стопани е, се оплакват от положението си. Вчера бях в Силезия, говорих с земеделските стопани там. В понеделник е, имаше съвет е, по е, селското стопанство и комисар Хоган беше помолен да се погрижи повече за земеделските стопани. В заключение искам да посоча, че господин Хоган ще се срещне с нашите координатори, за да обсъдят трагичната ситуация в селското стопанство. В Страсбург също говорихме по тази тема. В понеделник беше този съвет по селско стопанство. И наистина, още нещо съвсем накратко и в заключение. Ние трябва да се концентрираме върху това, което е постигнала като резултат сълскостопанската политика. Разбира се, има външни влияния също и е, цените на световния пазар. Благодаря, казва председателят. Вашето изказване всъщност провокира господин Доминик да ви отговори само за 30 секунди, ако обичате. Мисля, че в отговор на двамата колеги бих искам да кажа за единия процент. Аз не съм против селскостопанската политика като такава. Въобще не обсъждам стойностите. Просто казах, че не може да обсъждаме подобаващо европейския бюджет, ако изключваме някои елементи които просто казваме, че по дефиниция не подлежат на обсъждане. Не. Нуждае се, нуждаем се от дискусия. Аз не съм против. А, просто трябва да помислим. Това, което казах е, нека открито да обсъдим всички елементи в зависимост от нуждите председателят. И да има съгласие между производителите. Производителите на петрол стигнаха до споразумение и цените се увеличиха. Това не означава, че ще ги критикуваме. Също даваме възможност на млекопроизводителите от време на време да се съгласуват за производството на мляко. Благодаря на двамата докладчици. Чудесна мисия ви очаква. Благодаря на всички експерти. Нека да чуем госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите. Няма да обобщавам днешната дискусия, защото това е невъзможно. Ще се опитаме да изработим възможно най-добрия документ, най-добрия доклад, заедно с господин Обрихт. Но за да се включа все пак в дискусията, бих искал да направя няколко коментара. Нещо е ясно. Не трябва да се смесва прегледа и преразглеждането с бъдещата МФР. Както каза господин Дюпре, трябва да се прави разграничение между двете неща. Но има какво да се направи в рамките на преразглеждането. Да се отложат всички въпроси за следващата МФР е грешка според мен – Необходимо е да се направи разграничение между това, което трябва да се направи сега и това, което трябва да се направи в рамките на следващата МФР. Да кажа нещо, което не чухме. Първите, които направиха преглед на МФР извън установената рамка, са държавите членки. Те създадоха външни за бюджета инструменти, например, или пък урязаха бюджета. И по време на прегледа ще трябва да помислим върху това, което направих. Във връзка с казаното от господин Доминик. Имайки предвид първоначалните приоритети, зададени в МФР и настоящите такива, имайки предвид политическите обстоятелства, които, впрочем, не зависят от нас, Та не можем да кажем, че разполагаме с бюджет, който да отговаря на приоритетите. Това е безспорен факт. Настоявам. В този контекст трябва най-малкото да кажем истината на избирателите. Това е най-малкото нещо, което трябва да направим по време на преразглеждането. Това каза и господин Каша. Нуждаем се от прозрачност, от повече демокрация. Необходимо е да кажем истината, която сега е непозната. Истината за цифрите. Истината за тези, както каза господин Гайер, които е, публично обявяват мерките, всъщност това, са, това е съвет, а не парламент. Те непрекъснато увеличават разходите, а ние в парламент какво правим? Просто установяваме вече взетите решения, най-вече на срещата на върха. И сега казваме, имайки предвид това, което е обявено, откъде да намерим средствата. Но не ние разходваме тези средства. Държавите членки, които заседават в съвета, са тези, които го правят. А те не поемат отговорност за думите си. Ние обаче носим отговорност пред нашите избиратели. Носим отговорност и за бюджета и за това, трябва да кажем следното. Ако съвета не поеме своята част от отговорността, ние трябва да го заклимим. Относно добавената стойност, нещо, което се обсъжда и ще се обсъжда и за в бъдеще. Аз наистина съм доста объркана. Не защото не виждам добавена стойност, а защото подхода ни към нея е различен е, Изключително субективно е виждането за ползата от Европейския съюз. Някой каза преди малко, че културното мероприятие не води до добавена стойност и за да отидем до пълно противоречие, може да кажем, че мултикултурализма също е част от европейските ценности и да облагоприятстваме държави, които не вземат преди бюджетните приоритети, само защото трябва всички да сме на една нога в културно отношение, не виждам каква е ползата от това. Селското стопанство. Добре, чух това, което каза господин Доминик, но може да има различни мнения по въпроса. Ма много различни. Да, може да смятаме, че продоволствената автономия на Европейския съюз е една от основните добавени стойности и ползи на Европейския съюз, също както и в областта на енергетиката. Не се говори много от бюджетна гледна точка за това, нали така? Ползата е субективно понятие. В крайна сметка, можем да кажем, политическите сили са тези, които ще докажат ползата от един или друг проект – но да не смятаме, че има някаква обективна полза, която може да бъде изчислена на базата на някаква математическа формула. Да, отдеве обсъждахме велоалеите, например. Но всичко е относително, както вече казах. Борбата с младежката безработица. Ако няма някъде младежка безработица, можем ли да кажем, че там няма полза от Европейския съюз? Политиката е, има за цел мобилност на младите хора, но трябва ли те да бъдат принудени да упражняват своята мобилност? Има 11 места. 11 места от политическа гледна точка, не от географска гледна точка. Нали е така? Председателят, ако позволиш, Изабел, тук не става въпрос да разходваме средства за младите хора. Необходимо е а, разходите да имат някак, да доведат до някакъв резултат. Да, но, вие ме провокирахте сега. Относно инициативата за младежката заетост. Комисията ще изготви оценка, за да разберем дали има някаква полза от тази инициатива. Да кажем, че в оценката се каже, че резултатите не са добри. Какво ще правим? Ще сменим инициативата или ще намалим разходите? За мен отговорът е ясен. Това си е вашата гледна точка, господин Артуи? Дали ще говорим за обучение или за каквото и да е? Бюджетният ред не трябва да изчезва. Просто трябва да сменим механизма. Въпросът за разходите не променя нищо за бюджета. Бюджета си остава същия, без значение, че е необходимо да се промени механизъм. Накрая, собствените ресурси. Жалко, че господин Фернандеш си тръгна, защото той даде изключително релевантен пример, върху който си заслужава да помислим. Този, който плаща, взема решението. Винаги е било така. Във всяка една общност и по всяко време. Този, който плаща сметката, решава. Затова смятам, че собствените ресурси са абсолютно необходими, защото днес платеца са държавите членки. И за това държавите членки решават. Логично е. Не може да им се сърдим. Не можем да ги опрекваме, че защитават това, което те считат за национален бюджет и че очакват възвръщаемост. Структурата на собствените средства определя всичко останало, включително и разходите, така че да не се очудваме. Докато структурата на бюджета е на 80 или 90%, 90% доколкото разбирам, докато 90% от бюджета се изчислява на базата на брутния национален доход, държавите членки ще смятат, че това е част от техния бюджет и ще очакват възвръщаемост и непрекъснато ще имаме проблем с легитимното участие на парламента в преговорите. Последни думи във връзка с собствените ресурси. Докато няма собствени ресурси, съвета, държавите членки ще смятат, че Европейския съюз използва кредитната карта на държавите членки – и няма да има достатъчно средства. Това е логичната последица. Както казахте, господин председател, много работа ни чака. Заключение. Ако ние тук в Европейския парламент не сме подръзки по време на прегледа, може да сме сигурни в едно. Нищо няма да се случи нито Европейската комисия, нито съвета ще проявят някаква амбиция за Европейския съюз. Аз смятам, че ако не искаме гала вечеря, няма да имаме никаква. Благодаря ви, господин Обри. Не, не, да. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите за коментарите и за направения от тях анализ. Както може би сте забелязали, бюджета отразява политическите виждания. Може да давате колкото си искате логични доводи, политиците няма да се вслушат в тях, защото те вече са си взели решението. Нетният баланс, казахте вие, не е дълновиден днес. И отговорът ще бъде, че защо ни е той. Политиката на сближаване дава добри резултати, ще кажете вие, и отговорът ще бъде, че защо тя да е важна. Тя изобщо не е важна. Това е един паразик. Някой дава логични доводи, а друг пък има политическо виждане. Политическото виждане е някой подкрепя Европа или е против нея. Този, който подкрепя и е за Европа, ще каже, Имаме приоритети и се нуждаем от средства, за да изпълним задълженията си. Това е подхода на тези, които държат на Европа. Евроскептиците, разбира се, ще кажат, няма приоритети да съкратим разходите. Проблемът е, че някои държави членки, които се представят като държави, които държат на Европа, действат като евроскептици те предлагат да се намалят приоритетите и да се намали бюджета, докато в същото време искат силна Европа. Това е противоречиво. Както един известен полски автор по времето на комунизма каза, че комунизма е режим, в който е, се казва, че ще избухне пожар, ми давайте да го запалим. Някой който иска да унищожи Европа стъпка по стъпка, може да го направи чрез бюджета. И то с помощта на тези, които са за Европа. Защото тези, които подкрепят Европа, се страхуват да изразят становището си. Какво трябва да направим ние? Трябва да се направи преразглеждане, за да има промяна. Защото иначе няма да стигнем до никъде. Въпросът е сериозен. Не може просто да внасяме корекции. Е, това не са заключения, които можем да приемем. Европейския доклад посредством Европейския парламент посредством този доклад ще трябва ясно да очертае положението. Извънредно е положението. Започваме с закъснелите плащания и с неизпълнените задължения. Този 1% е лъжа. Чиста лъжа. Официално говорим за 1%, но неофициално този процент е много по-висок. Интересно е, че никой не го опоменава. Този 1% е официалния, но има много други средства, които се изплащат. Така че това не е вярно и ние трябва да го кажем открито. А ние какво правим? На следващо място ще се борим излишъка да остава в бюджета. Необходимо е да се промени финансовия регламент. Възможно ли е? Да. Спешно ли е? Да. И трябва да го направим сега, защото в противен случай ще трябва да чакаме 4 години. 18, 19, 20. След 4 години положението ще бъде напълно различно. И трябва ясно и открито да кажем, нямаме достатъчно пари. Точка. Няма да може да изплатим неизпълнените задължения. Кой ще каже на крайните бенефициенти, че няма да си получат парите? Да им се каже, спрете да работите, спрете да разработвате проекти, защото няма кой да ви плати. просто спрете. Не. Ние ще кажем, че таваните са изкуствено установени. И накрая. Имайки предвид опита на местно, национално, регионално и европейско равнище – Въпросите са простички. Трябва да попитаме. Ние. Каква организация сме? Международна организация, която ще плаща 1%. Или ако говорим за 1%, нека да мислим какво можем да направим с него. Приоритетите трябва да бъдат последица от средствата или обратното. Какво искаме да направим и колко ще ни струва? Задаваме си този въпрос и след това изготвяме бюджета. Ако не го направим, ще кажем, приоритетите са едно, а бюджета е друго и няма връзка между двете неща. И от тук известният цитат, нека да направим повече с това. Let's do more with this. Нека да направим повече с това, което имаме. Трябва да си зададем важни въпроси, истинските и момента е назрял. В Европа. Или трябва да се каже ясно на хората истината, или лъжем. Това е нашата роля. Не желаем да се откажем от преразглеждането на МСР. Не може да се откажем и от прегледа, дори и да говорим само за внасене на корекции. Дори и това е важно. Но първо да предоставим вярната информация на хората. Благодаря. Председателят. Благодаря на докладчиците Яна Обрихт и Изабел Тома. Ще се видим отново на 25 април, когато ще ни представите доклада си. Със сигурност той ще бъде обогатен от чутото от тримата експерти. Благодаря на всички още веднъж. Някой да иска да каже нещо по точка разни? Не. Закривам заседанието. Следващото ни заседание ще се проведе на 4 април в Брюксел. Благодаря ви.